I will indicate it. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Äh, Скъпи колеги, добре дошли на днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Повишаващата се значимост на бюджетния контрол си личи и по това, че за днес ни бе разпределена тази зала. Вероятно се е очаквало днешното ни заседание да привлече повече внимание. И действително точката, която предстои да обсъдим е от голямо значение за Европейския съюз и неговите граждани. За това трябва да я обсъдим внимателно. Предоставен ви е проектът на дневен ред. Нека ви обърна също внимание на това, че генералният директор на ОЛАФ, Европейската служба за борба с измамите, в свое писмо заявява, че ще уведоми нашата комисия за резултатите от разговорите му с Комитета по надзора и за други свои действия по силата на междуинституционалното споразумение и в интерес на едно ефективно сътрудничество между институциите на Европейския съюз, приех предложението на генералния директор на ОЛАФ с оговорката, че той ще направи само кратко изявление, за да може след това членовете на нашата комисия да му поставят въпроси. Казвам ви това, защото срещата бе договорена преди да бъде преведен дневния ред на всички езици, така че тази точка не е отразена в него. Ще ви информирам също така, че е осигурен устен превод, за което благодарим. Заседанието ни е открито и ще се предава на живо по интернет. Преминаваме към протоколите от заседанията на 6 ноември. Има ли бележки по тях? Не. С това протоколите или по-точно протоколът от заседанието на 6 ноември се приема. Точка четвърта освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година. Приветствам с добре дошъл члена на Европейската комисия, отговарящ за селското стопанство. Добре е дошъл на заседанието на Комисията по бюджетен контрол, господин Чолош. Днес е ден. И може би присъствието ви тук точно на този ден има някакво скрито значение. В Германия на този ден си разменяме подаръци, нерядко под формата на храна. Качествената храна не е нещо естествено в някои части на света. И във връзка с това, нека припомним, че един от успехите на политиката на Европейския съюз в областта на селското стопанство е, че се осигурява достатъчно продоволствено обезпечаване на всички граждани на Съюза. В някои случаи дори можем и да изнасяме храни. Днес ще говорим за бюджетния аспект на тази политика – като ще се спрем и върху констатациите на Европейската сметна палата. Приветствам с добре дошли представителите на Европейската сметна палата, господин Аугустин Кубик и госпожа Раса Будбергите. Надявам се, че правилно изговорих името ви. Добре дошли, ще ви дам думата по-нататък. Съгласно процедурата, сега ще дам думата на докладчика господин Йенс Гайер. След това думата ще получат представителите на Сметната палата. Господин Гайер, благодаря господин председател. Добро утро и от мен. Специално благодаря на господин Чолош за готовността да присъства на днешното ни заседание. Благодаря и на уважаваните членове на Европейската сметна палата, които са сред нас. Днес следва да обсъдим тема важна за освобождаването от отговорност във връзка с бюджета за 2011 година. Тя е важна поради две причини. Първо, двата стълба на ОСП са област, на която се пада най-големия дял от бюджета на Европейския съюз. Второ, наред с областта на научно-изследователската дейност, областта на селското стопанство е сред онези, при които процентът грешки при изпълнението на бюджета за 2011 година не е спаднал, дори се е увеличил процентът на грешки в областта на развитието на селските райони е тревожно висок. Той възлиза на 7,7%. областта развитие на селските райони буди голяма загриженост сред нас. Опитът ни от областта на регионалната политика и констатациите на Европейската сметна палата показват, че този висок процент на грешки до голяма степен се дължи на управлението от страна на държавите членки. На това се дължи и неговото покачване. С други думи, положението тук е подобно на положението в други области. В рамките на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка някои твърдят, че трябва да се намали размера на бюджета за следващите 7 години. За сметка на това намалените средства трябва да се разходват по-ефективно, с което да се гарантира и цялостната ефективност на бюджета но положението в областта на селското стопанство показва, че онези, които искат по-ефективно разходване на разходите, трябва първо да предприемат мерки на национално равнище, като въведат по-ефективни системи за контрол. Днес ще обсъдим с господин комисаря възможностите за колкото се може по-бързо решаване на проблемите в тази област. Тази година Съгласно договорите до 15 май трябва да вземем решение за освобождаването от отговорност, т.е. трябва да приключим работа по тази процедура през април, тъй като нямаме възможност да заседаваме в пленарната зала тук в Брюксел. Трябва да поговорим и за променящата се 6 годишна програма. Предстои да освободим от отговорност комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година, но можем да направим това единствено ако тя поеме ангажимент да подобри положението в много важни области. Това бе всичко от моя страна. Ще дам възможност сега на господин комисаря да направи бележки. Благодаря. Ще дам думата на представителите на Сметната палата. Господин Кубик. Дир мистер президент, дир хонорибл менбер, Уважаеми господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, уважаеми комисар Чолуш, дами и господа. За мен е чест да представя резултатите от ам, работата на Европейската сметна палата относно глава 3 специфичните разпоредби и пазарите относно ОСП. В, а, този хват, в тази глава се обхващат ам, разходите по Европейският фонд за гарантиране на земеделието, които са близо 44 милиарда евро за 2011 година. Тази година за първи път има две специфични оценки в областта на селското стопанство. Едната е за фонда за гарантиране на земеделието, а втората е за развитието на селските райони. Това е в отговор на неведнъж изиск... правените искания от орган отговаряше с обобщаване от бюджета за по-подробна информация в тази област. Нека ви представя основните заключения. Първо, най-чисто срещаните е, грешки по отношение на фонда се изчисляват на 2,9%. Оценката ни се основава на случайна проверка на извадка от 180 плащания. Второ, смятаме, че системата за контрол е частично ефикасна по отношение на редовността на плащанията, което означава, че положението е подобно на миналогодишното. И заключението се основава на а, оценката на интегрираната система за управление и контрол и 6 агенти за плащания. Освен това, новата възможност за засилване на процедурата за гаранция въведена в две държави членки, засяга някои от слабостите при намаляване на проблемите с тази процедура. А сега ще се спре на някои подробности от двете основни заключения. Относно равнището на грешки. Какви грешки не открихме? Сигурно няма да се очудите, че основните грешки са свързани с свърхдеклариране на площа, тъй като 90% от разходите по фонда за гарантиране на земеделието е под формата на преки плащания към фермите. По-голямата част от свърхдекларациите са свързани с по-малко от 5%, това са индивидуалните делегации, Останите са свързани с неправилна оценка на допустимостта на постоянните пасища и проблеми, свързани с системата за идентификация на земеделските парцели. Второ, какви са резултатите на 2011 година в сравнение с равнището на грешки за 2010 година? Миналата година представихме равнището на грешки за, ця... за цялата област на селското стопанство, т.е. заедно за фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони. Миналата година равнището на грешки беше от 2,3%. И така, ако сравним резултатите от 2010 и тези от 2011 година, трябва да разгледаме комбинираното равнище на грешка и за двете оценки, който кумулирано е 4%. Въпреки това 0,2% от това равнище на грешки се дължи на промяна на методологията на Сметната палата по отношение на нарушенията на кръстосаното спазване. Ще кажа няколко думи по този въпрос след малко. И така, в реално изменение увеличението на равнището на грешка за целия сектор на селско стопанство между 2010 и 2011 година е от 1,5%, от 2,3% през 2010 година, 3,8% през 2011 година. Увеличението от 1,5% е съществено увеличение. Въпреки това, това увеличение трябва да се тълкува внимателно. Най-често срещаните грешки, открити от Сметната палата, са свързан, се намират между най-високите и по-низките равнища на грешки. И от статистическа гледна точка е нормално да има подобно движение между двете граници за най-ниска и най-висока грешка. Но като аудитори трябва да проявим предпазливост и да изчакаме още няколко години, за да видим дали увеличението отбелязано тази година е нормално статистическо явление или действително да показва влушаване на цялостното качество на, управ... на системите за управление и контрол. Развитието на равнището на грешки през идните няколко години ще ни предоставят по-надежна информация по този въпрос. А сега нека се върнем на кръстосното спазване. Как се промени подходът на Сметната палата? Както вече споменах, през 2011 година декларацията за достовереност за първи път включва и нарушенията, свързани с кръстосаното спазване в равнището на грешка. Смята се, че тези нарушения засягат условията за плащания. Всички бенефициери на помощи, идващи от Европейския съюз, трябва да спазват изискванията за кръстосаното спазване. Ако земеделски производители не спазват тези изисквания, тяхното равнище на, помощта, която те получават, се намалява. Държа да подчертая, че по технически причини аудитът на Сметната палата не може да обхване всички задължения по кръстосното спазване. Ето защо нашият аудит се ограничи само към някои изисквания. Както вече казах, влиянието на равнището на грешка по тези изисквания за кръстосното спазване е на равнище 0,2%. Въпреки това, поради ограничението на приложното поле на аудита по отношение кръстосното спазване, това равнище на грешка трябва много внимателно да се разглежда и не бива да се смята за цялостна оценка за спазване на задължението по кръстосното спазване от страна на фермерите. А, сега ще преминавам към оценките на системите за контрол. За момент ги оценяваме като частично действие, тъй като Относно интегрираната система за управление и контрол или АЯКС, Сметна палата сметна, че резултатите в Агенцията за плащания се разминават в различните бази данни, като например системата за идентификация на земеделските парцели или системата база данни за плащанията. Също така се откриват и неточности при административното обработване на исканията за плащания от страна на агенциите. Сметната палата забеляза, че има някои систематични грешки, които бяха отчетени в предишните ни доклади и които още не са поправени и продължават да водят до нередовни плащания. Подобни слабости са свързани, например, с неправилната класификация на използваната земеделска земя или над свъртекулирането на допустимата земя съгласно системата за идентификация на земеделските парцели. Сметната палата също така отново повтори някои от изчисленията, свързани с площите и в три държави членки, резултатите от нашите замервания се разминават с резултатите докладвани от агентите за плащания. Освен това, Сметната палата оцени новата доброволна процедура за засилване на достоверността. В рамките на тази процедура резултатите ни показват, че тя все още не дава очакваните резултати. След като ви представих резултатите, ще ви представя и препоръките ни. Първо, държа да подчертая, че сметната палата си дава сметка за акциите за, за поправка на слабостите идващи от задължителната оценка в рамките на системата за идентификация на земеделските парцели. И това е много важно за проверките, свързани с отделните площи. Въпреки това, Сметната палата се препоръчва да се подобри оценката на допустимостта. Комисията по-внимателно да следи агентите за плащания, които в които са забелязани слабости, трябва да се подобри качеството на инспекциите на място и също така трябва да се подобри качеството на работата на сертифициращите органи, за да имам по-качествена оценка на надежността на оценката за законосъобразност и редовност на операциите на агентите за плащания. Благодаря ви, дами и господа. С радост ще отговоря на въпросите ви. Кубик. Благодаря ви, господин Кубик. Сега ще дам думата на госпожа Саша Будепути. Господин председател, уважаеми членове на комисията, господин комисар, дами и господа. За мен е удоволствие да представя четвърта глава на годишния доклад на Съдебната палата за 2011 година относно развитието на селските райони, околната среда, рибарството и здравеопазването. Както беше обяснено от колегата Кубик, за първи път имаме отделна глава под тези области. Оперативни разходи 13,9 милиарда евро, което е 10,7% от европейския бюджет – където развитието на селските райони обхваща 12,4 милиарда евро. Тези разходи се основават на съвместно финансиране, което включва мерки за площите, като агроекологичните схеми и мерки, които не са свързани с площите, като инвестирането в модернизиране на селските стопанства. Заключението на Съдебната палата е, че плащанията за 2011 година в тези четири области се характеризират с материална грешка. И разгледаните системи за надзор и контрол са били само частично ефикасни. Нека обясня това заключение. При съдържателните проверки на сделките Сметната палата провери 178 междинни и крайни плащания, от тях 160 свързани с развитието на селските райони. 57% от тези плащания бяха засегнати от една и повече грешки. С доста голяма частота на грешките в развитието на селските райони, а не толкова в околна среда, рибарство и здравеопазване обичайната грешка възлизаше на 7,7%. Това потвърди изявлението на Сметната палата и от миналата година, че при развитието на селските райони има най-голяма вероятност за грешка. Основно грешките бяха при допустимостта на мерките не свързани с площите, до някъде това се дължи на сложните правила, норми за допустимост, условията, които се поставят. Обикновено грешките се държаха на факта, че самия проект или бенефициер всъщност не са допустими по съответната мярка. Много мерки бяха определени и в случаи с бенефициери, които са публични органи, например общини или самите разплащателни агенции. Случаи при възлагане на договори чрез процедури, различни от откритите търгове, например това не бяха обосновани практики. При мерките свързани с площите, повечето грешки бяха при агроекологичните схеми и това, че селските стопани не са се съобразили с поетите от самите тях задължения в тази област. А това е ключово условие за получаване на плащането. Грешките при кръстосаните спазвания бяха 36% от плащанията, за първи път направихме количествено изражение на тези грешки и видяхме, че те представляват 0,2% точки от грешката от 7,7% по глава 4. Имаше най-много проблеми при идентифицирането и регистрацията на животните – Що се отнася до околната среда, рибарството и здравеопазването, ние проверихме само 18 сделки, така че там няма как да направим основни заключения. По отношение на системите за надзор и контрол, проверихме системите в 6 държави членки. Системата за освобождаване от финансова отговорност при комисията – направихме проверка и на вътрешния контрол на Генерална дирекция Маре. Оказа се, че една от системите при разплащателните агенции на шесте държави членки не работи ефективно, четири от тях частично ефективно, а една само при ред... ефективна в редовността на плащанията. Имаше и други слабости. И ние проверихме и трите елемента, проверките на място, проследяването, контрола на кръстосаното спазване. В Генерална дирекция селско стопанство на комисията видяхме чрез преглед на 32 проверени органи за одит – Видяхме как работи системата за освобождаване от финансова отговорност на комисията. Но се оказа, че Генерална дирекция Агри не е направила съответната оценка на риска при тези органи. Що се отнася до управлението и неговото представене имаме годишния доклад за дейностите, но там няма обяснение или анализ на факта, че остатъчното ниво на грешка при развитието на селските райони се увеличило съществено в сравнение с предходни години. Трябва да посоча, че това ниво на грешка се основаваше на цифрите, докладвани от държавите членки за 2010 година. Иначе държавите членки не определят и не докладват всички недопустими разходи поради слабостите в проверките, правени от собствените им разплащателни агенции. Освен това, при проверката на DigiMare се оказа, че вътрешните системи за контрол не винаги са свързани с достатъчно добра документация. Няма и достатъчно добро наблюдение на улова съгласно международните рибарски споразумения. Ние препоръчваме в бъдеще много от условията и правилата при развитието на селските райони да бъдат опростени. Освен това е необходимо проверките на място, извършвани от държавите членки, да бъдат по-стрикни, а комисията и държавите членки трябва да прилагат по-добре съществуващите правила за обществените поръчки, както и за поетите агроекологични задължения и допустимите допустимостта при инвестиционните мерки. Сметната палата също така препоръчва комисията да анализира причините за нивото на грешка и да направи така, че Генерална дирекция Агри и сертифициращите органи да се съобразят с констатациите от предишните одити. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие бих отговорила на въпросите ви. Благодаря ви, госпожо Бупагуте. Сега ще помоля комисаря да вземе думата. Не, всъщност ме поправят. Да, комисаря Чолуш. Ето, вие чухте докладите на Съдебната палата за нашата комисия. Е много важно да получим отговори, особено при това, което виждаме като завишено ниво на грешката в развитието на селските райони. Както виждаме, има и плюсове и минуси, но бяха повдигнати доста въпроси и ние очакваме отговорите ви. Добре дошли отново сред нас. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин докладчик, дами и господа членове на Сметната палата, уважаеми членове на, Комисията по Комисията бюджетен контрол, дами и господа. След публикуването на доклад на Сметната палата, за мен е удоволствие да мога да се изкажа пред вас и да до изясня някои елементи. За нас това е много важно, тъй като подготвяме реформа на ОСП и това ни дава възможност да постигнем напреди както по политическите ни цели, така и при управлението на средствата отделени за ОСП. Ето защо трябва всички да си извадим полуките от а, доклада, на Сметната палата. За първи път, както споменаха и представителите на Сметната палата, в доклада се отделят две глави за ОСП и се публикуват две различни равнища на грешка. Първото е за първият стълб за преките плащания и вторият е втори стълб за развитието на райони. Първият стълб представлява близо 90% от средствата за ОСП и равнището на грешка по него е сравнително ниско, както спомена и господин Кубик, докато за първи път Сметната палата си дава, взе предвид и грешките свързани с кръстосното спазване. Това е много важно в рамките на постоянната стремеж за подобряване на интегрираната система за управление и контрол. Но за нас е важно също така, тъй като директните плащания са средство за подобряване на социалните условия и заедостта в селските райони. Ние се надяваме с реформата да се превърнат и в средство за по-добро управление и използване на природните ресурси. Отбелязах си коментарите за подобренията необходими по първи стълб. Ясно е, че усилията, които полагаме по системата за идентификация на земеделските парцели или LPIS, трябва да продължат. В частност, по отношение на държавите членки, където има често повтарящи се слабости. Отбелязах си специфичните условия, при които равнището на грешка е под 2%. Както казах, разгледахме тези два специфични случая, но там няма систематични проблеми. И при всички случаи доброто управление може да бъде осигурено с сътрудничество с държавите членки. И така стигам до втория стълб, където равнището на грешка действително не е задоволително. Първо искам да започна с две уточнения. Не става въпрос за средства, които са загубени окончателно за бюджет на Европейския съюз. Нито пък става за злоупотреби в по-голямата част от случаите, когато са идентифицирани грешки. Освен това, настоящият период е специфичен в цикъла на програмите за развитие на селските райони и за това се забелязват повече грешки в края на програмния период в сравнение с началото на програмния период, когато се подготвят и започва прилагането на програмите. Това обаче не, из, не обяснява всички грешки и затова още преди да изчакаме още преди да бъде публикуван доклад на Сметната палата, през пролета на 2012 година вече беше публикуван доклад за дейността. Съвместно с компетентните органи в държавите и членки помолих моята, моята служба да направи подробен анализ на причината за тези грешки и този анализ доведе до извода, че основен проблем е с реализацията на място в държавите членки установихме няколко елементи, на които искам да се спра. Първо, условията за, за достъпност, които много честно зависят от бенефициерите и които влияят върху грешките. Тоест става въпрос за ангажимент, който трябва да се поема от земеделските стопани А държавите членки често използват всъщност тези мерки като критерии за допустимост и съответно при аудит те се отчитат като ниво на грешка от 100%. Има също така и някои ангажименти, които се поемат от бенефициарите, които много трудно могат да бъдат оценени, тъй като не са достатъчно ясно формулирани. Това също води до увеличаване на опасността от грешки, тъй като много често държавите членки определят ангажименти за бенефициерите, без обаче да изясняват точно какви ще са последствията и какво се изисква от е, селските стопани. Какви мерки трябва да се вземат? Като срочно измерение, помолихме държавите членки да променят своите програми, което разбира се не винаги е лесно, след като програмата вече е започнала. Решихме също така значително да подобрим одитите, свързани с а, а, надежността на плащанията по отношение на развитието на всичките райони. В средносрочен план новата, новият програмен период трябва да даде по-добри резултати, тъй като мерките за контрол трябва да се вземат предвид още от самото начало. Също така редица мерки по отношение на повишаване на, информатив... на осведомеността се прилагат във всички държави членки. На последния съвет на министрите на селското стопанство осведомих министрите за съществуващите проблеми и ги помолих да се запознаят с тези конкретни слабости, ако още не са го направили, както и с мерките, които възнамеряваме да предприемем през следните няколко месеци. Ще има също така ръководни насоки за добри и лоши практики, които ще бъдат публикувани в началото на идната година. Тъй като някои държави членки прилагат много прости системи, а други излишно служават нещата и мисля, че може да се получим и от това, което се прави в момента. Комисията също ще изиграе своята роля, контролирайки а, надежността на критериите, които се, които се определят за програмите за развитие райони за новият програмен период. Трябва обаче да оставим необходимото време на всички тези мерки, за да започнат да дават резултатите, като трябва да вземем предвид инерцията на тези програми. Трябва също така да, изискаме да изчакаме новият период, за да видим някакви значителни промени, въпреки че се надяваме краткосрочните ни мерки да дадат видими резултати още преди началото на новият много нови многогодишен бюджетен период. Разчитам също така и на вашата комисия по бюджетен контрол, за да можем в рамките на реформата на ОСП, в която работим като са законодатели, т.е. парламент и съвет са законодатели, ще може да се предвиди възможно най-добрите условия за контрол и управление. Благодаря ви и ще отговоря с радост по-подробно на въпросите ви. Благодаря ви, господин комисар. Äh, um Думата имат колегите, за да вземат отношение. Кой иска да започне? Докладчика, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на Сметната палата и на господин комисар Чолуш за стъпителните думи. Позволете ми първо да кажа, че до окончателното вземане на решение за освобождаване от отговорност, отблизо ще следим действията, които предприемат вашите служби за отстраняване на проблемите и за инициирането на процес, който да гарантира, че през идната година няма да се повиши процентът на грешки. Албер Камю е казал, че би следвало да мислим за Сизив като за един щастлив човек. Мисля, че в областта на селското стопанство трябва да започнем работа по проблеми, по които вече приключихме процеса на работа в областта на регионалното развитие. Със сигурност има обяснение за високия процент от грешки. Има проблеми, по които трябва да работим в детайл, като се основем на предварителен анализ областта на регионалната политика се установи практика на все по активна работа по отношение на онези държави членки, които са с най-висок процент от грешки. И този висок процент от грешки допринася и за отрицателното становище на Сметната палата. Във втората половина на годината тази процедура, която установихме, действията ни доведоха до конкретни резултати. Разговаряхме, например, с министъра на финансите на Чехия и успяхме така да се запознаем с гледната точка на конкретна държава членка, с действията, които е предприела за справяне с процента на грешки. С това искам да кажа, че трябва да направим детайлен анализ на проблемите. Трябва да знаем коя държава членка пред какви проблеми е изправена. Във въпрос 14 По въпрос 14 сте дали отговор, от който не става ясно коя държава членка е засегната. Бихте ли могли днес да ни дадете отговор, така че да знаем кои държави членки да подлагаме от време на време на анализ? С компетентните органи на кои държави членки да разговаряме? ще имаме, може би, възможност да изпратим и делегации на място. Вторият ми въпрос е свързан със следното. Как да си създадем обща отправна точка от фактологическа гледна точка – С това имам предвид, че има разлики между изчисленията на Сметната палата и тези на Генерална дирекция селско стопанство. И все още не сме получили задоволителни разяснения за това на какво се дължи това разминаване. Би ни се искало да се внесат промени, така че Комисията и Европейската сметна палата да изработят общ метод за изчисляване на процента на грешки. Така ще имаме единна отправна точка, когато говорим за процента на грешки. В Генерална дирекция политика в областта на заетостта, например, бяха извършени положителни промени и в резултат от това вече почти няма разлики между данните от тази дирекция и данните на Европейската сметна палата. Получихме информация от Сметната палата, че докладите с статистически данни, внесени от държавите членки, не са надежни. Мисля, че това трябва да се промени по пътя на по- чести проверки на място от страна на комисията. Радвам се, че поехте ангажимент за това. От друга страна, комисията трябва да се погрижи за това да се повиши надежността на статистическите данни, подавани от държавите членки. Така ще можем да си създадем и по-точна представа за ситуацията. Благодаря. Колегата Барт Стас и колегата Пипер. Е, благодаря ви. Първо, разбира се, искам да благодаря на членовете на Сметната палата за отлично свършената работа. Искам да благодаря и на комисаря Чолуш и неговия екип за това, че отговориха на нашия допълнителен списък от въпроси много бързи много бързо. Един от представителите на Сметната палата уточни, че Проведената работа е важна, защото можем да се получим от миналото и да видим какво е направено след реформата на ОСП. Аз искам да се спра на две точки, свързани и с списъка от въпросите. 80% получават по-малко от 5% от целия бюджет за плащания, не 4% или 11% от всички плащания. Ние горе-долу го знаехме това, но е хубаво да имаме и самите цифри. Може ли комисията да ни обясни в светлината на дебатите по реформата и преговорите с парламента, и по-специално колегите от Комисията по земеделие, както и преговорите с съвета, как протичат разискванията. Дали се очаква някакво преразпределение, така че да нямаме такова мъчинство от 0,4%, които получават 11% от цялостния бюджет – освен това възниква въпросът с определението за активен земеделски стопанен. Вие във вашите отговори говорите за стопанина на дивана. Освен това, имаме един отрицателен списък, черен списък на дружества, които всъщност не са земеделски стопанства, това са железници и какви ли не други дружества, трябва ли и те да получават подкрепа? Какво е истинското определение на активен земеделец? Доколкото разбирам, държавите членки ще определят сами какво означава това за тях, но ми се струва, че и тук не успяваме да постигнем целта си, защото някои от държавите членки ще предоставят огромни суми на селски стопани, които не са активни земеделци. Благодаря. Благодаря на колегата Стас, колегата Пипер. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря и на представителите на Сметната палата за много съдържателната и полезна информация. Ще поставя няколко допълнителни въпроса. Първо, един принципен въпрос, отнасящ се до следващия период на финансиране. В следващия период на финансиране в рамките на първия стълб на ОСПМ ще се установят много сложни процедури за кръстосано спазване. Защо? Защото в рамките на първия стълб за следващия период на финансиране ще има много по-строги изисквания за екологосъобразност. Как ще гарантирате, че от тези по-високи изисквания няма да проистече и по-висок риск от грешки? немалко държави членки, тъй като има опасност от по-високо бюрократично бреме и по-висок риск от грешки, немалко земеделски стопани обмислят изобщо да се откажат от финансиране по ОСП. И във връзка с това въпросът ми е какво смятате да предприемете, за да намалите още от самото начало риска от грешки? Следващите ми въпроси не са толкова значими, те са по-скоро детайлни. Става дума за някои по-дребно мащабни мерки, най-вече в областта на развитието на селските райони. Доколкото разбирам, държавите членки сами са си навредили и попречили, тъй като са въвели прекалено строги и сложни правила и така към тях е насочила вниманието си сметната палата, тъй като не са успели да изпълнят прекалено осложнените изисквания, които сами са си поставили. В много федерални провинции има такъв проблем с прекалено осложнените процедури изготвени на ниво федерална провинция. Не може ли просто да кажем, не дейте толкова да си осложнявате живота, въведете по-прости правила. Какво може да се направи по този въпрос? Искам да знам това от вас, тъй като въпросът е много важен за хората по места. Третият ми въпрос е свързан с процента на възстановяване на суми. В някои държави сме постигнали успехи, в други обаче все още има проблеми. Въжи правилото 50 на 50. Във връзка с това имам въпрос за финансовата 2011 година. Каква е вашата оценка на правилото 50 на 50? Доведе ли то до успех? Вие предлагате 100% от сумата да се изтегли от националния бюджет. Но доколко би било реалистично едно такова правило, ще успеем ли да привлечем държавите членки или не? Последният ми въпрос е свързан с пасищата и горските масиви. Имаше проблеми с разграничаването на тези площи и с нередности при отпускането на субсидии. Вие поехте ангажимент да упражнявате надзор на място, но разполага ли комисията с достатъчен капацитет за надзор на място? Как можете да гарантирате ефективността на подобен надзор? Или пък проявявате доверие към държавите членки? Разчитате на това, че те самите могат да упражняват ефективен контрол на място? Има ли конкретен доклад за хода на тази процедура по надзор. Това бе всичко от страна на ЕНП. Благодаря, господин Мулдер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на членовете на Сметната палата и на комисарите за свършена от тях работа през тази година. Изглежда всички са пълни с а, много добри намерения, но проблемът е, че така и не виждаме някакъв напредък. Това е проблем, който нееднократно сме изтъквали в парламента, говоряки за многогодишният бюджет от години насам Сметната палата дава положителни доклади. Въпросът тогава е какво се случва в Европейския съюз и защо продължаваме да имаме грешки. Изслушах изчерпателните отговори на комисария на въпросите на членовете на парламента и аз нямам какво да кажа. Всичко изглежда много добре. Единственият проблем е, че в крайна сметка нещата не са наред. И какво може да направим, за да променим тази ситуация, големият въпрос, на който трябва да отговорим тук в парламента. Винаги системата за контрол на е, плащанията по сърското стопанство се основава на интегрирана система за контрол, и управление и до момента сме поддържали градището на грешка под 2%. Сега обаче виждаме увеличение, което значи, че имаме някакви проблеми, но въпросът е, ако системата първоначално е функционирала добре, защо нещата се влушават от година на година? Това на мен не ми е ясно. Решението, което обмисляме в парламента, е да се засили контрола и смятам, че много от земеделските стопани в Европа обаче вече са безкрайно уморени от всякаквите видове инспекции и контрол. Те са контролирани от Сметната палата на Европейския съюз, от националните власти, от местните власти, а също така и контрол от страна на частния сектор, защото ако искате да произвеждате и продавате мляко, то трябва да отговаря на специфичните изисквания на преподавателите, например. Не смятам, че подобна система на контрол като, на, като системата в рамките на ОСП съществува някъде другаде по света и все пак тя не дава очакваните резултати. Как може да подобрим нещата? Политическа гледна точка ние смятаме, че комисията носи отговорността. А комисията от своя страна може би трябва да държи държавите членки отговорни. Това е което искаме от години насам. Искаме някой да поеме политическата отговорност за действията на равнище държава членка. Ако на края на всяка година искаме някой политически отговорен да даде отчет в държавите членки и ако те са подложени на същите е, изслушвания като комисарите, предполагам, че подобни че една подобна ситуация няма да се отрази много добре на политическият имидж на съответната управляваща съответната държава членка, така че препоръчвам такава стратегия на комисията. Ако разгледаме доклада, основните бенефициери на субсидиите за ОСП са държавни предприятия в новите държави членки. Дали според комисията това явление е оправдано? Според мен подобни субсидии надхвърлят целите на ОСП, тъй като помощите по ОСП не трябва да са отправени към държавите членки, а към отделни земеделски стопани. Така че, според вас, оправдано ли е, че тези държавни предприятия са получавали субсидии по ОСП? Спомням си от предишни години нещо, което не съм виждал в нито един отчето сега. Знаем, че един от проблемите с системата винаги е била с Гърция по отношение на регистрацията на земеделските площи. И въпреки, че не беше ясно кой точно собственик на земеделските площи, бяха отпускани субсидии. И знам, че експертният екип, който в момента е на място в Гърция, отново се опитва да окаже помощ по отношение на системата за реги... поземлена регистрация. Въпросът ми, е, знаете ли какво е положението в Гърция в момента? Благодаря ви. Много въпроси бяха зададени, но времето ни напредва. Още трима колеги имат думата и след което ще дам думата на комисаря. Thank you, Chair. Uh, firstly... Благодаря ви, господин председател. Първо, ще задам въпрос към Европейската сметна палата. Господин Кубик обясни, че ние трябва да изчакаме няколко години преди да установим дали това завишаване на процента на грешка се оформя като тенденция. Имаме реалното изражение от 1,5%. Струва ми се, че принципно увеличенията и намаленията, най-общо казано, показват, че контролът на политиките не е достатъчен. Затова има въпрос към Сметната палата. Колко години трябва да чакаме преди да кажем, че това всъщност е една оформяща се тенденция? Виждаме, че процентът на грешка характеризира тези изделки вече години наред. Колко трябва да чакаме, за да кажем да, това е тенденция? Особено като се има предвид, че сега реформираме селско-стопанската политика, много е важно да основем решението си на натрупания до тук опит. А сега към комисара Чолуш. Вие признахте, че процентът на грешка наистина е нещо тревожно, меко казано. Но вие също така уточнихте, че това не са случаи на измами, че загубените пари ще бъдат възстановени. В един от отговорите си обяснявате обаче, че когато възстановяването не се извърши надлежно, невъзстановените суми се приспадат от бюджетите на държавите членки. Вие смятате ли наистина, че държавите членки с тази криза в момента могат да се изправят пред това изискване, а именно да използват парите на данакоплаците за това, че са били разходвани погрешно предишните средства. След това, обяснете ми какво съставлява измама според вас. Много ви благодаря. Сега давам думата на Шампиер Оли. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Благодаря за дадените обяснения. Искам да ви поздравя първо за вашия френски. Е, винаги, когато се говори за мултиезичието и многоезичието, Споменавам, че има един документ за финансовото регулиране от 400 страници, който не е преведен. Но така или иначе, графикът ни притиска. Трудно е да се обясни на гражданите, че ние през 2012 година още разглеждаме сметките от 2011 година, докато се обсъжда бюджета за 2013 година. През не можем да направим и необходимите корекции, ще излезем с решение през април и ще гласуваме по целия текст. Същевременно решаваме цялото програмиране 2014 до 2020 година. Господин комисар, за колко плащания отговаряте и за колко крайни бенефициери? Това искам да ви попитам. и слушах сметната палата. Доколкото разбрах, са проверени 180 плащания, от тях голяма част в селското стопанство, но при тези 180 плащания имаме 39% грешка при сделките. времено си задавам въпроса за това дали не трябва и сметната палата да обясни как се стига до тези 39% при 180 сделки. Аз съм запознат с сумите и много тревожно и слушах господин Кубик, който каза, че при нивото на грешка трябва да сме предпазливи, и разплащателните агенции също не са никак прецизни в това, което вършат. Виждам, че съветът е представен тук. Не знам дали ще им дадете думата, но при обмена на мнения между държавите членки знаем, че е, се отчита следното. Всяка държава членка допъл... добавя сложност към системата. От тук и грешките на съответните служители. Комисията, макар че отговаря за тази област, не може да контролира държавите членки. Имаме политическа автономност, съветът си мълчи. Той на пленарните заседания не взема отношение. А тук опираме основно до представенето именно на държавите членки, но знаем, че съветът не ги представлява. Тези държави членки са автономни формирования. Тъй като ние сме с законодатели, с съвета, бихме искали да чуем техните мнения. Но съветът не взема отношение по проблемите, свързани с съвместното управление. Няколко въпроса към вас, господин комисар. Вие казахте със задоволство, че това не са случаи на измами, че при загубените суми ще се търси възстановяване. Възможно ли е, това е въпрос и към вас и към Сметната палата, преди да приключи мандата 2014 година, да получим една оценка на общото равнище на грешка за периода 2007 до 2013 година. Защото знаем, че 2013 ще се разглежда сигурно 2015. Но може ли да получим това обобщено ниво. С други думи, каква е грешката? Например, 2007 година, 2011, 2012, след това по плана за действие, за който говорихте, доколко мислите, че той ще е полезен в бъдеще? И още един въпрос за упростяването Нюдер говори за това, както и други колеги. Наистина на гражданите вече им омръзна. Непрекъснато се искат нови неща и се оказва, че ние по демократичен път всъщност осложняваме всичко. След това, като говорим за освобождаването от отговорност, вие договаряте с, с законодателя бъдещия пак 2014 до 2020 година. Нямате ли чувството понякога, че парламентът осложнява нещата със своите изменения, вместо да ги опростява, както смята комисията? но така или иначе вече минаха повече от десетина години и сега комисията разбира, че е необходимо да се направи опростяване. Това е моето разбиране. Когато чета доклада на Европейската комисия за сравняването на резултатите в опростяването, трябва да кажа, че съм ужасен Ужасен съм, защото не виждам да са научени уроците от миналото. И до някъде това обяснява антиевропейските настроения в момента. Благодаря ви за бъдещите обяснения. Благодаря, а сега Мартин Хойсман. Няколко кратки въпроса към господин комисаря и членовете на Сметната палата. В рамките на първия стълб нерядко са били правени нарушения, тъй като не се признават за допустими площи пасищата и горските масиви. Извинете, зелените площи и пасищата. Тази година делегация на нашата комисия посети Алпийския регион в Австрия и установихме колко е трудно да се разграничи планинската част на района от пасищата и от зелените площи. Въпросът ми, господин комисар, е дали проблемът е с определението на пасище или има проблем с самите плащания. Що се отнася до контрола, то проблем е неефективното функциониране на сертифициращите органи. Няколко думи за агроекологичните мерки, по които е установен висок процент на грешки. Това според мен е проблем в рамките на реформата на ОСП. Ако процентът на грешки в рамките на агроекологичните мерки е толкова висок, то трябва да помислим какви ще са последиците от признаването на агроекологичните мерки за допустими по първия стълб. Какви ще са последиците? Може би трябва да променим системата или трябва автоматично да признаем за агроекологични мерките, които държавите членки вече предприемат. Въпрос към Сметната палата. Кои са най-честите грешки, установени по отношение на агроекологичните мерки? Задавам този въпрос, тъй като те ще играят важна роля в бъдещото развитие на ОСП. Смятам също, че трябва да се посочат у нези държави членки, в които е установен най-висок процент на грешки. Има разлики, то съществени разлики между отделните държави членки. Не бива да ги поставяме всички под общ знаменател. Въпросът за активен земеделски стопанин се обсъжда оживено тук в нашата комисия. Не е лесно да се даде окончателно определение на това понятие, може да се въведе горна граница за приходите на съответния стопанин. Но проблемът е, че има активни земеделски стопани, които се занимават с селско стопанство само като странична дейност или като хоби. И не би трябвало те да не могат да получават плащания. по въпроса за това кой в какъв размер да получава плащания. Мисля, че трябва да обсъдим по-подробно въпроса за горната граница за частните и държавните предприятия. Е, колегас, dus ik е, geef plezier het woord aan de commissaris. U hebt een hele reeks vragen. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин комисар и надявам се да успеете да отговорите на всичките въпроси, които бяха зададени. Комисарията, Да, ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Първо на докладчика господин Гайер. Относно общата оценка на Сметната палата, както казах и в встъпителното си изказване, моето впечатление, както впечатлението на господин кубик за първият стълб е, че попадаме в едно равнище на грешка, което не се е изменило много през последните няколко години. Ако вземем предвид за средното най-очаквано равнище на грешка, виждаме, че има известно разминаване, но самият статистически метод на изчисляване е такъв, че не може да имаме конкретно измерение за равнището на грешка. И това частично отговори на госпожа Андерсен – от гледна точка на системата, на интегрираната система за управление и контрол и базите данни, с които тя разполага, е една система, която ни дава възможност да управляваме нещата по ефективен начин, ако базата данни се поддържа и усъвременява редовно. Тоест нямаме проблеми от гледна точка на самата система. Проблемите са свързани с поддръжката на тази система, поддръжката, която гарантира нейното добро функциониране. Затова установяваме проблеми в някои държави членки, но не можем да говорим за систематични проблеми. В някои държави членки продължават да се установяват проблеми с качеството на данните, които се внасят в базата данни. Т.е. базата данни е относно идентификацията на парцелите. А сега, по отношение на системата за идентификация на земеделските парцели има някои държави членки, които имат много по-добре функциониращи системи от другите. Зададохте ми въпроса за Гърция. Да, действително имаме сериозни проблеми с Гърция и имаме план за действие. В Гърция и си даваме сметка, че дори без а, е, система, на къд... основаваща се на кадастъра, се отпускат а, е, помощи въз основа на а, е, площите. Това беше много сериозен проблем, но той беше поправен и сега вече не се допускат подобни грешки. В другите държави членки се надхвърля единицата парцел и се преминава на блок от парцели. И тогава вече се създава нов проблем. Има и проблеми с определението на самият парцел. В някои години с един парцел се смята 24 хектара за съдени с царевица, други държави членки смятат 4 хектара за съдени с жито. Така че, пак казвам, проблемът не е систем... в системата, проблемът е с качеството на данните, които влизат в тази система. Има също така и необходимо да се правят корекции на данните, които са сечени в държавите дан, в става просто данните, които държавите членки изпращат по отношение на корекциите, свързани с плащанията, но чрез а, вътрешния аудит и чрез а, уравняването на сметките с а, цел съответствие, насърчаваме държавите членки да внимават много повече за качеството на данните, които внасят. В противен случай да, корекциите, които трябва да бъдат изплатени, остават за сметка на самите държави членки. Тук обяснявам и говорим на госпожа Андерсен, защо държавите членки поемат тези корекции, защото сме в рамките на съвместното управление и тук става въпрос за средства, идващи не само от Европейския съюз, но и от държавите членки. И ако националните администрации не поемат отговорността за грешките, допуснати от държавите членки, то тя трябва да поеме финансовата отговорност, т.е. да възстанови средствата. Става въпрос за отново за парите на дънкоплаците, които са неправилно използвани от държавите членки. Тоест, и във всички случаи говорим за парите на дънкоплаците, независимо дали те идват от държавите членки или от бюджета на Европейския съюз. В рамките на съвместното на съвместното финансиране, когато има грешки на различни държави членки, те трябва да поемат своята отговорност. Ние не можем безкрайно да увеличаваме броя на аудиторите на Европейската комисия, които да контролират всички програми във всички държави членки. Това може би беше възможно преди 20 години, когато държавите членки бяха по-малък брой, но сега вече не е възможно. И така стигам до плана за действие, в частност по отношение на втория стълб, развитието на селските райони. Там действително процентът на грешки е по-висок и първоначалният ни анализ показва, че това явление се дължи от една страна на качеството на контрола на място, който зависи от доброто обучение на, контрол... на служителите, отговарящи за контрола, но също така това равнище на грешка се държи и на критериите за допустимост, които се изготвят от държавите членки. Няма да навлизам в подробности, ще обсъдим въпроса с господин Гайер и ще отразим резултати от нашите обсъждания в плана за действие, който вече започваме да изготвяме. От една страна трябва да подобрим качеството на контрола на място, също така трябва да подобрим и статистиката, основаваща се на контрола на място. И от друга страна трябва да упростим самото програмиране. Опростяването може да се извършва в крачка, така да се каже. Тоест, всеки път, когато държавите членки поискат промяна във вече започнала програма, ще внимаваме и ще съблюдаваме какви са начините за контрол, предложени от съответната държава членка. А относно бъдещият бюджетен период, по отношение на развитието на селските райони, ще внимаваме взимаме предвид не само политическите цели, но и мерките за контрол, предвидени в програмата. И двата аспекта са много важни и трябва действително да намерим златната среда между целите и необходимостта за постигане на политически цели и от друга страна да контролираме, че мерките, които водят до постигането на тези цели, са прозрачни и подлежат на щата на контрол. За кои държави членки става дума? Проблемът с прекаленото осложняване на програмите беше установен в 14 държави членки. И това са държавите членки, с които работим. Не може да кажем, че проблем има само в една или две държави членки разполагам с, с списъка. Не знам дали ще ви бъде полезен. Това са Австрия, Дания, Естония, Испания, България, Малта, Португалия, Франция, Ирландия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия и Литва. Това са държавите членки, в които процентът на риск е по-висок, тъй като системите на програмиране са по-сложни. Но, освен предвид факта, че проблеми има в повече от половина държави членки, това значи, че самата програма а, изобщо прекалено сложно, самото програмиране е прекалено сложно и това е въпрос, който трябва да се заемем. Има също така и специфични проблеми в дадени държави членки и за тях сме предвидели специфични планове за действия за повишаване качеството на контрола. относно разликата между оценките на Сметната палата и нашите оценки в комисията, тук имам два коментара. Първо, Сметната палата основава своят анализ на система от представителни извадки, която е специфична за Сметната палата. Сметната палата винаги е обосновава своят избор, т.е. тя не може да извърши толкова голям брой проверки, колкото ние, а ние основаваме нашата статистика възоснова на проверките, извършени от държавите членки и нашият аудит за качеството на контрола, извършен от държавите членки. И тук в отговор на господин Оди мога да кажа, че по първия стоп имаме близо 10 милиона бенефициери, т.е. близо 10 милиона транзакции и близо 500 хиляди проверки, които се извършват на място в държавите членки. Близо 580 проверки, 580 хиляди проверки на място се извършват от държавите членки. По втори стълб имаме 5,7 милиона бенефициери – и отново близо 500 000 проверки се извършват от държавите членки на място. Така че, както виждате, броят на проверките е съществен. Освен това, комисията изчислява а, решетката за допустимата грешка и най-често очакваното равнище на грешки. Но в отговор на госпожа Андерсен, понякога отчитаме грешки при процедурата, които не засягат окончателните резултати от програмата. Тоест, факта, че има грешка не винаги води до загуба на средства или неправилно използване на средствата в крайна сметка. Ще ви дам пример с обществените поръчки. За да се изгради една магистрала, например, може да има грешка дори от 100%, тъй като бенефициерът не е спазил всички права относно обществената поръчка, всички изисквания, свързани с оповестяването на, на тръжната процедура и т.н. Но въпреки това, бенефициерът е изпълнил поръчката и е построил магистралата, т.е. данокоплатецът е получил съответната услуга за своите средства. Въпреки това, от процедурна гледна точка има 100% грешки. Може да преценим, че цялата тази програма е неправилно използване на средствата. В комисията също така се опитваме да подобрим качеството на анализа на статистическите данни, които получаваме от държавите членки, като целта ни също така е да подобрим ролята и функционирането на сертифициращите органи. В плани за действие за бъдещия бюджетен период, предлагаме сертифициращите органи да изготвят представителна извадка, за да могат да изготвят оценка на качеството на оценките извършващ, от работата, извършена от разплащателните агенции. Припомним, че в момента разполагаме с една факултативна система, т.е. ако държавите членки, т.е. извинете, ако има успорване, ако дадена държава членка успорва принципа на а, директните плащания с а, първоначално определени суми, тя може да го успори, но едновременно с това комисията може да успори качеството на контрола, на държавата членка и да успори това искане за корекции. За момента системата е на доброволен принцип, но от 2014 година нататък тя ще има съобщителен характер и ние ще изготвим ръководни насоки, ще изготвим принципи за работа и принципи за оценка на дейността на сертифициращите органи. Ще има също така и много по-ясни и прецизни правила. Така че от една страна работим за подобряване на дейността по аудит на комисията на място, а от друга страна работим за подобряване на дейността на сертифициращите органи. Като целта ни е да подобрим качеството на статистическите данни, които получаваме от държавите членки. По въпроса за полугите, които трябва да се извадим за бенефициерите – Вярно е, има много голям брой малки бенефициари, които получават малки средства и, голям, и малък брой големи бенефициари, които получават големи суми. Възнамеряваме да намалим средствата за подпомагане на приходите до 300 хиляди 000 евро, извинете, за големите бенефициери, но най-вероятно знаете резултатите в преговорите в съвета, т.е. това изискване да бъде с факултативен характер. Ако е факултативен характер, вероятно това няма да се прилага в повече държави членки, но комисията продължава да настоява за тази своя мярка. Вторият въпрос е свързан с вътрешната съгласуваност на парите плащания в рамките на една държава членка. Тъй като често има липса на равновесие в рамките на дадена държава членка между провинциите и в рамките на самите провинции. Как се развиват преговорите? Господин Хойслинг, който е член на Комисията по земеделие тук в Комисията, ще потвърди, че преговорите са много сложни. Аз съм много песимистично настроена относно бъдещето на таваните. За момента позицията на някои държави членки не може да бъде променена. А, все пак се надявам, че постигнем някаква по-равновесена позиция. А, мога да ви уверя, че а, относно активни земеделец, Европейската комисия ще се настоява да има конкретни критерии, включително и черни списъци, като ще оставим свобода на държавите членки да добавят специфични критерии. Но критериите, които ще бъдат определени на равнище на Европейския съюз, ще имат задължителен характер. По въпроса на господин Пибек за късосното спазване и мерките за кругосъобразност. Мога да ви уверя, че комисията ще се бори до последно, за да запазим възможно най-прости и лесни за контролиране правила по отношение на кругосъобразността. И, и за момента нашите правила са такива. Запазването на постоянните пасища, това е критерий, който вече фигурира в различни държави членки друго изискване е диверсификацията на културите, т.е. проверката, че във всяко селско стопанство има най-малко три различни култури, които се отглеждат и а, улесняване на проверките. Някои държави членки искат а, засилване на гъвкавостта, което, но тази по-голяма гъвкавост може да доведе до осложняване на процедурите. Ето защото трябва да намерим някаква златна среда между желанието за увеличаване на гъвкавостта от страна на държавите членки и нашето, иск, нашата стремеж към упростяване. Също така искаме да въведем и система за съответност и съгласуваност между агроекологичните мерки по първия стълб и мерките за екологосъобразност с втория стълб. Тоест, един фермер, който вече прилага мерки по е първия стълб, да не се налага да прилага специфични втори мерки за екологосъобразност. Но всичко това ще зависи, пак повтарям, от конкретните мерки за гъвкавост, които ще поиска държавите членки. Относно развитието на селските райони и сложни правила в различните държави членки, както вече уточних, през едният бюджетен период ще внимаваме много повече на факта, че мерките могат лесно да бъдат подлагани на контрол. Още от сега започваме да изготвяме списък с добри и лоши практики за възможно най-просто прилагане на една и съща мярка въпроса за възстановяването има разлики между държавите членки, но тези разлики намаляха, откакто прилагаме правилото 50%. Тоест от 2011 година, както прилагаме правилото 50 на 50, равнището на възстановяване се е увеличило. През 2011 година вече сме на равнище от 44% възстановяване, откакто започнахме да прилагаме новото правило за новият бюджетен период предлага, предвиждаме равнище от 100%, за да се засили отговорността на държавите членки в рамките на съвместното управление. Относно разликата между постоянни пасища и горски масиви, мисля, че правилата не са много ясни. Може да имам, имам максимално искане, извинете, за а, а, броят на дърветата, които могат да се намират на постоянните пасища. Проблеми има с конкретното измерване на тези критерии, но ще се опитаме да изготвим по-ясна дефиниция относно пасищата през новият бюджетен период, за да намалим и тази възможност за допускане на грешки. Проверките се извършват на място от държавите членки, а комисията аудитира проверките, извършени от държавите членки и ние всъщност може да се намесим под гарантирайки качеството на проверките, извършени от държавите членки на място. По отношение на развитието на сешките райони, в момента обиснаме възможността да увеличим изискванията си по отношение на държавите членки, които не са взели предвид всички препоръки на Комисията за подобряване на качеството на контрола. И това ще бъде заложено в плани за действие, който ще ви обясня в края на процедурата по освобождаване от отговорност. По въпрос на господин Мулдер, разбира се, държавите членки носят своята политическа отговорност. И аз лично смятам, че през последният период, през последните няколко години, има вариации в процента на грешките, но по отношение на първия стълб, мисля, че все пак имаме известна стабилност. Тоест, вариациите са в определена решетка. И мисля, че откакто прилагаме интегрираната система за управление и контрол, имаме известна стабилност и грешките са свързани не с системата, а с качеството на данните в базата данни. Подобрение може да търсим в развитието на селските райони, тъй като там системата за интегрирано управление и контрол има ограничено влияние и трябва да засилим контрола и гарантирането на качество на контрола в сравнение с миналото. Вярно, че през последните няколко години се съсредоточихме основно върху Аякс, интегрираната система за управление и контрол и по-малко внимание обръщахме на развитието на селските райони. И може би сега трябва да поправим тази грешка, защото там проблемите са още по-големи, отколкото при директните плащания. По отношение на субсидираните държавни предприятия, направихме някои предложения в тази насока в рамките на реформата на ОСП. Надявам се да постигнем успех, но проблемът не е в листа на воля от страна на комисията, проблемът е в резултатите от, от преговорите и тук а, своята роля ще изиграе и парламента при гласуването на окончателния доклад относно реформата на ОСП в пленарна зала. Госпожо Андерсен, мисля, че отговорих на въпроса ви. Защо смятам, че има не, че има несъществени грешки при някои изделки и въпреки това това не води до загуба на средства. Тоест, понякога понякога е, има грешки в процедурата, но се постига крайният резултат, за който са отпуснати средствата. А по въпроса за възстановяването, тъй като сме в рамките на съвместно управление, държавите членки трябва да поемат своята отговорност, тъй като при всички случаи става въпрос за пари на европейските данъкоплатци. Господин Оди, мисля, че отговорих на въпроса ви за разминаванията между методологията на сметните палата и комисията. На въпроса ви дали ще може да изготвим анализ преди края на мандата. Мисля, че този анализ може да обхване 2011, дори и 2012 година и това ще ни даде по-ясна представа за цялостната картина, особено по отношение на развитието на всяките райони, тъй като там има цикличност къде, което се усеща много по- силно в сравнение с първия стълб. При първия стълб имаме годишни преки плащания, а по втория стълб имаме многогодишни програми и сега се стига до етап на развитие на тези програми, където равнището на грешка се увеличава. Господин Хойслинг, мисля, че отговорих и на вашите въпроси относно постоянните пасища и в частно постоянните пасища в алпийските райони. Вече имаме по-ясно определение, надяваме се и то да бъде одобрено. А относно агроекологичните мерки, мисля, че може да упростим определението за агроекологични мерки, включително и при изготвянето на критериите за допустимост и ангажиментите, които се приемат от страна, поемат от страна на земеделците като това опросяване ще подобри качеството на контрола, без да намалява качеството на самите агроекологични мерки. Ще спра до тук и ви уверявам, че много сериозно гледаме на проблемите, свързани с, с мерките за развитие на сачките райони. Наясно сме какви мерки трябва да вземем незабавно и кои са мерките, които ще предприемем в средносрочен план – Надяваме се да видим положителни резултати още от втората година прилагане на нашия план за управление. Няма как да получим резултати по-рано, но най-важното е да имаме положителна тенденция за развитие. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Вашите отговори са много важни за нас. Äh, Скъпи колеги, тъй като колегите много активно участваха в дискусията, почти изчерпахме времевия си бюджет. Но от друга страна пък активното ви участие показа колко е важен за нас раздела от бюджета, визиращ ОСП. На ОСП се пада и най-големият дял от бюджета, така че наистина трябва да подходим сериозно към тази област. Бих помолил представителите на Сметната палата съвсем накратко да отговорят на основните въпроси и да ни изпратят останалите си отговори в писмена форма, тъй като трябва непосредствено да преминем към размяната на мнения с господин Оттингер. Господин Кубик. Благодаря ви много за въпроса. Приятно ми е, че докладът ни се приема добре и че комисаря Чолуш отговори на повечето въпроси, например по методиката ни. Нека обясня, че ние сме я описали в първа глава на доклада и най-добре е да се прочете текста там. Имаше въпрос. Колко дълго трябва да чакаме преди да кажем, че можем да говорим за тенденция при процента на грешка? Нека обясня, че нашата методика е правилна, но за първи път от отделяме оценката по първия и втория стълб на селското стопанство, за да имаме пълна извадка при сделките. Надявам се, че резултатите от до година вече ще очертаят реалната тенденция. Това е всичко от мен. Благодаря ви за отговорите. Ще ви дам думата за кратък коментар. Заповядайте. Всъщност нямам какво да добавя към обясненото от уважаемия комисар Чолуш. Исках да обърна внимание обаче на екологичните задължения, които бенефициерите не изпълняват, а би трябвало. Например, ключовите буферни зони. Там не трябва да има засаждане. След това използването на торове, което също трябва да се избягва и цял набор от подобни изисквания, въвеждани от държавите членки. В заключение ще отбележа, че Сметната палата приветства оповестяването на плановете по сегашната и следващата програма и ангажимента за наблюдение в бъдеще. Благодаря. В доклада си Сметната палата отбелязва и необходимостта от упростяване на административните процедури. Говорихме за това и днес, наименно именно за въпроса дали процентът на грешки не би намалял, ако се упростят административните процедури. Тази задача би следвало да се изпълни от комисията, но също така и от държавите членки. Своята роля трябва да поеме и Европейският парламент, а спазването, екологизирането на политиката, обвързването с условия, това са въпроси, които ще обсъждаме и тук в парламента. възниква въпроса дали не би било наистина по-ефективно, дали не бихме могли да постигнем по-добри резултати, ако въведем един по-економичен подход. Важно е, господин Чолош, комисията да предприеме активни действия. Благодаря ви, че присъствахте на нашето заседание и отговорихте на въпросите ни. Както вече казах, днес е Никул ден. Този ден се отбелязва както от католическата, така и от източно-православната църква. Според легендата, свети Николай е споделил цялото си имущество с бедните до толкова, че е подарил на три жени, на които бащите не са можели да финансират зестрата, килчета злато. Е, Европейският съюз няма да стигне толкова далеч, да не говорим, че земеделските стопани не искат от нас подаяния. Те искат плащания, които съответстват на труда им, на техните заслуги. време обаче трябва да разходваме ефективно средствата на данакоплаците си във времена на економическа криза. Това е всичко от моя страна. Тъй като нямаме повече време, ще се възползвам от възможността за среща с вас по-нататък. Не мога да дам думата и на докладчика. Благодаря, господин комисар. Yeah, Merry Christmas. Happy New Year. So. Ja, dann darf ich gleich äh, weitermachen. Продължаваме с комисар Ертингер. Господин Оди. Президент. Господин председател, обикновено гласуваме в 11 часа. Знаете, че евродепутатите са предвидили идването в залата в 11 специално за гласуване. Um, uh, Искахме да гласуваме между 11 и 12.30, но все още няма 11 часа. Вие всички готови ли сте да гласуваме? Тогава да гласуваме първо Господин комисарят е тук. Но нека първо гласуваме в такъв случай. Okay. Okay, can we vote? Can we vote? nobody, if, yeah, yeah, nobody objects. No? No. Ja, wir kommen dann zur Abstimmung. Преминаваме към гласуването. Първият текст, по който ще гласуваме е специалният доклад. Докладчик е господин Калфин. Започваме гласуването. Окей. Okay. Um, ich darf des Kompromiss, uh, den Kompromissantrag Компромисно изменение 3. Кой е за? Моля да вдигне ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 110. Сусно изменение. Господин председател, може ли нещо да предложа при гласуването? Някои изменения не са свързани с конкретни параграфи. По-добре е първо да гласуваме компромисните изменения, ако колегите нямат нищо против, а след това да гласуваме всичко останало. Това много ще улесни гласуването. Е, ако никой не възразява, нека процедираме така. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. А, компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против,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 Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 до 23 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 отпада. Изменение 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 и 35 за, против, въздържали се, приемат се.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 И 49 ли отпада? Не. Кой е за 49? Против? Въздържали се? Приема се. 53. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 54. За? Против? Въздържали се? Приема се. 55 и 56. За? Против? Въздържали се? Приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 с устно изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 64 и 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 66 за, против, въздържали се, приема се.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 117 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81-82 за, против, въздържали се, приемат се. 84 разделно гласуване. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 85 отпада. 86 и 87 за, против, въздържали се, приемат се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 и 90 за, против, устно изменение към кое изменение? Към 90. Може ли да прочетете устното изменение? Моля, включете си микрофона. вместо в рамките на да напишем възоснова на регламент 3892 от 2006. Добре, гласуваме по устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме по 89 и 90 в първоначалния им вариант. За, против, въздържали се, приемат се. 91 и 92 за, против, въздържали се, приема се, доколкото виждам. 95 отпада, 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Може ли да гласуваме едно и две анблок? Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Афет 3 за? Против? Въздържали се? Приема се. 4 и 5 заедно. Само по 4. Афет 4 за, против, въздържали се, приема се. Афет 5 за, против. Нека направим електронна проверка. Афет 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Бюджет 1 до 6. Не можем да гласуваме анблок. Бюджет 3 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 5 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 6 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 108 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 и 13 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 14. Не, извинете, отпада. 109 за. Кой е за 109? Против. Въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете, ясно се отхвърля. Съображение едно ново. Бюджет за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на доклада. Гласуваме електронно. Един колега е без карта. Добре. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Поздравление за докладчика господин Калфин. Благодаря ви, господин Калфин. Гласуваме по доклада на колегата Стас. Параграф 1, amendment number 1, in favor? Параграф 5, изменение 1 за, против, въздържали се, електронна проверка.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 I'm sorry for that. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, скъпи колеги, решихме в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2011 година да поканим комисаря господин Оттингер на заседание на нашата комисия. Добре дошъл, господин Етингер. От името на Европейската сметна палата сред нас е господин Анри Грета. И както изисква регламента, първо ще дам думата на нашия докладчик за тази част от процедурата по освобождаване от отговорност. Господин Гайер. Благодаря, е, президент. Благодаря, господин председател. Колегата ме разсея преди малко, извинявайте. Господин Етингер, благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Съжалявам, че изоставаме от днешния си график Изоставаме, защото разискванията с вашия колега господин Чолош бяха малко по-дълги, по-оживени. Това е така, защото имаме по-големи проблеми с онази част от бюджета, която се заделя за неговата област, не за вашата. ще направя изложение, като същевременно ще ви поставя и въпросите си. Работихме по две области, свързани с вашия ресор. Първо, разходите по проекта за термоядрен синтез, проекта ИТЕР. Това е проект, който се осъществява в световен мащаб, но комисията и нейните служби играят важна роля – Вторият кръг от въпроси е свързан с постепенното извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали в България, Литва и Словакия. Има и трети кръг от въпроси, свързан с повишаващия се процент на грешки в политиката в областта на научните изследвания. Разговаряхме вече с вашата колега Гейган Куин. Беше ни малко трудно да определим коя служба на комисията за коя част от програмата отговаря. В Генерална дирекция енергетика се е повишил процентът на грешки с 0,4%. Във връзка с това искаме да обсъдим с вас какво смята да направи комисията за намаляването на този процент? Защо в областта на енергийната политика процентът на грешки е малко по-висок в сравнение с другите области? за извеждането от експлоатация на АЕЦ. Комисията ни неведнъж обсъждала този въпрос. Посетихме на място Игналина. Следващата година предстои да посетим другите две страни България и Словакия. Поне в Литва смятаме, че се наблюдава обратният проблем. Обикновено в рамките на финансовото управление има ненадлежно разходване на средства. Не такъв е проблемът в Литва, но за съжаление не се постига крайната цел. Какво смята да предприеме комисията за разрешаването на сериозните конфликти между партньорите по договора и компетентните органи в Литва? Няколко думи за проекта ИТЕР. Възниква принципният въпрос дали не се застрашава единството на бюджета на Европейския съюз, тъй като средствата за ИТЕР се заделят извън бюджета на Съюза. Можем ли да сме сигурни, че няма да има неконтролируемо нарастване на разходите по ИТЕР? Обикновено държавите членки са склонни допълнителните средства за ИТЕР да се заделят от бюджета за научно-изследователска дейност. Но на нас би ни се искало точно обратното. Би ни се искало да се заделят повече средства за научно-изследователска дейност, а не от това перо да се отклоняват средства за ИТЕР. Господин Анри Гретен от името на Европейската сметна палата. Благодаря, господин председател. Но тъй като бяха отправени конкретни въпроси към господин Етингер, няма да се възползвам от възможността да се изкажа, така ще спестим време. Разполагате с изложението ми в писмена форма, така че не смятам, че е нужно да се изказвам. Виждаме, че представителят на Сметната палата подхожда економично, както и подобава на член на Сметната палата. Господин Етингер, имате думата за отговор на въпросите. Уважаеми господин председател, господин Гайер, уважаеми госпожи и господа, господин Гретен, От историческа гледна точка, европейската енергийна политика бе обект на регламентиране, т.е. на забрани, на указания и цели. Едва през изминалите години се повиши нейното отражение върху бюджета на Европейския съюз в рамките на извънредни мерки, като е Европейската енергийна програма за възстановяване или на мащабни проекти като ИТЕР. Предложението на комисията за следващата многогодишна финансова рамка предвижда три приоритетни области в областта на енергийната политика. Във връзка с това се повишава и значимостта на надзора върху бюджета. В рамките на структурните програми се предвиждат мерки за енергийна ефективност. Ще се заделят повече бюджетни кредити и за модернизирането и санирането на сградите. Предвижда се и създаването на механизма за свързване на Европа и по-точно за създаването на обща европейска структура за пренос на електроенергия и газ. Ще се повишат и инвестициите както и тяхната значимост в рамките на програмата Европа до 2020 година. Благодаря на Европейската сметна палата за годишния и доклад, както и за специалния и доклад за извеждането от експлоатация на АЕЦ. Що се отнася до извеждането от експлоатация на АЕЦ в три държави членки, още от присъединяването на тези държави към Европейския съюз си поставихме една ясна цел. Искаме да съпътстваме и финансираме извеждането от експлоатация на АЕЦ в името на повече сигурност за гражданите. Средствата, които следва да задели комисията, ще се управляват и изразходват от Европейската банка за възстановяване и развитие. публично-правна структура на Европейския съюз. До края на 2013 година са предвидени средства в размер от 1367 милиона евро. България и Словакия. Тук са освоени 50% от средствата, а в Литва 30%. Основен наш приоритет бе не само процесът на извеждане от експлоатация, но и предприемането на други допълнителни мерки за сигурност на доставките, както и мерки за повишаване на качеството на екологичните показатели на тецовете. С други думи, от една страна залагаме на извеждането от експлоатация. От друга страна, предприемаме мерки за доизграждане на инфраструктурата, изграждане на нова инфраструктура, така че да се гарантира сигурността на доставките. Що се отнася до извеждането от експлоатация, предварителните действия до голяма степен вече са финансирани – бяха изготвени планове за изграждането и на съоръжения за третиране на отпадъци. В Словакия шесте реактора са напълно изпразнени. В България също постигаме задоволителен напредък. И в трите държави вече е започната работа. В доклада си Сметната палата критикува най-вече факта, че не напредваме достатъчно по извеждането от експлоатация. Ние работим по въпроса, вече разговаряхме с правителството на Словакия. Сигурни сме също, че и литовското правителство е готово да изпълни задълженията си по договора, че няма да протака и няма повторно да въведе реакторите в експлоатация. страната не е голяма и за това ресорното министерство почти не разполага с административен капацитет, за да изпълни нашите изисквания. Литовското правителство ни покани да вземем дялово участие в една от националните агенции, но за нас това е невъзможно, тъй като трябва да запазим своя неутралитет. Предоставяме, доколкото ни е възможно, консултации. Ще гарантираме и предприемането на необходимите мерки и от страна на новото правителство в Литва. Факт е, че се оказва определен политически натиск за повторното въвеждане в експлоатация на АЕЦ. Той се увеличи през 2009 година по време на кризата с доставките на газ. Но мога да ви уверя, че всички държави членки осъзнават своята отговорност. Вероятно е да има известно забавяне, но мисля, че до края на следващата година ще постигнем целта си. дадохме одобрение на всички констатации в доклада на Европейската сметна палата. Ще ги отчетем напълно и в своята работа. Има една спорна точка. За следващата финансова рамка е предвидена определена сума за извеждането от експлоатация и трите държави членки, които са засегнати, смятат, че тази сума не е достатъчна. Не е ясно също дали нашия дял от съфинансирането ще се изчерпи за периода 2014-2020 година или ще трябва да продължим съфинансирането и след 2020 година. Аз ви съветвам да не протакаме до безкрайност Нека приключим процеса по извеждане от експлоатация и с това и процеса на съфинансиране най-късно през 2020 година. Проекта ИТЕР. Това е единствен по рода си проект, от който трябва да си извлечем съответните полуки. Комисията играе водеща роля Термоядреният синтез е сред основните ни приоритети, по който работим с големи държави като Франция, Германия, Испания, Великобритания и други. Имаме шестима партньори Русия, Съединените щати, Южна Корея, Япония и Китай. Това са партньорите ни в световен мащаб. Както нашия генерален директор, така и аз поддържаме много тясна връзка с всички отговорни ресорни министри. Участваме във всички срещи на високо равнище. Бе назначен нов директор по въпросите на термоядрения синтез. Аз участвах в процедурата по неговото избиране и назначаване. Това е един датски учен, когото високо уважавам и който е особено компетентен като ръководител. В рамките на проекта ИТЕР работят редица високо квалифицирани учени, но управлението на проекта и дисциплинираното освояване на бюджетните средства са сред проблемите на този проект. Има още какво да се направи по тези въпроси и за това очаквам от новоназначения директор на проекта да използва своята компетентност като ръководител и да работи за ефективното освояване на бюджетните средства. Затова ще го подпомага и съответната генерална дирекция в комисията. Целта е да се вместим в рамките на предвидените бюджетни кредити. Комисията възнамерява да финансира ИТЕР извън бюджета на Европейския съюз, но ще трябва държавите членки ще трябва да се примирим с това да включат ИТЕР в бюджета, т.е. от части той ще се финансира от бюджетните кредити за научно-изследователска дейност. Но това би означавало, че ще се съкратят средствата за научно-изследователска дейност, например в областта на енергетиката. А не би трябвало ИТЕР по този начин да надвисва като дамоклев меч върху всички останали области на научно-изследователска дейност. Ще се погрижа да не се стига до това. Ще се погрижа за това разходите по проекта да се вместят в рамките на предвидените бюджетни кредити, така че той да не се финансира за сметка на научно-изследователската дейност в други области, най-вече в областта на ВИ. Благодаря на комисар Етингер. Преминаваме към разискванията. Има ли желаящи от ваша страна да вземат думата? Не виждам желаящи за момента. Не, господин Калфин, имате думата. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Исках да се обърна към комисаря Йотингер. Той спомена следното – извеждането от експлоатация на реакторите. Аз съм сигурен, че това е техническо изискване, но не съм сигурен, че има политическа воля. Някои от държавите членки, освен това, имат технически планове, които се простират след 2020 година. Но вие казахте, че това трябва да се случи до 2020 година. Отговаря ли една такава стъпка на техническите изисквания за безопасност, обаче при извеждането от експлоатация? Благодаря ви, колега Калфин. Това беше и въпросът, който поставих като ръководител на делегацията ни в Литва. Ние като специалисти по бюджетен контрол Смятахме, че ще възникнат повече въпроси във връзка с сигналина. Според нас, участващите в процеса не постигат необходимия напредък. Какво е вашето виждане? Ще се създадат ли такива структури за управление, които да допринесат за своевременното приключване на процеса по извеждане от експлоатация? Установихме, че е необходим механизъм за уреждане на спорове, за арбитраж, така че да се стигне и до успешно приключване на целия процес. Това бе един от основните изводи от пътуването ни. Колегата Херцог. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Имах същия въпрос или по същата тема най-малкото, защото в Литва ние също имаме трети партньори, като Европейската банка за възстановяване и развитие. Това са въпроси между комисията, националното правителство, централите. Как можем да подобрим ситуацията? Имам още един въпрос. Имам чувството, че комисията до някъде изостава. и то по причини, които зависят от нея. но ще ни е много трудно да се справим с годишните бюджетни процедури с оглед на тези закъснения. Ще видим как ще приключим проекта, но за да може той да бъде приключен по безопасен начин за гражданите, е необходимо да се извършат стъпките, предвидени за това. Е, Благодаря ви. Няма други желаящи да вземат думата. За това ще дам думата на господин комисаря за отговор. Наистина сложна е структурата на взаимодействието. Европейският съюз възложи на Европейската банка за възстановяване и развитие да управлява средствата от наше име и да съпътства процеса. Второ, както вече казах, компетенциите за извършване на управленска дейност, административният капацитет на Литва не са толкова големи, че страната да е в състояние да приключи работа по един толкова широко мащабен проект в определения срок. Какви са възможностите ни? можем да забавим изплащането на средства или да преустановим плащанията. Тоест, можем да оказваме въздействие върху правителствата по пътя на положителни или отрицателни финансови стимули. Имам предвид правителството в Литва. Имаше спорове между правителството и дружеството, на което бе възложена поръчката за техническото изпълнение. Независимо от това дали една държава членка разчита на атомната енергия или не, процеса по извеждане на АЕЦ от експлоатация ще се активизира в бъдеще. Във Франция ще се извеждат, например, от експлоатация АЕЦ, но е вероятно да се изграждат и нови затова в момента работим с строителния сектор и с други сектори, за да може този процес да бъде приключен успешно. Водещото дружество в областта на изграждане на АЕЦ проявява към момента интерес към Германия. Проявява голям интерес към извеждането на АЕЦ от експлоатация. Същото въжи и за други дружества в този сектор. Възнамерявам през идната година да организирам кръгла маса с участието на представители на сектора, както и с представители на академичните среди. Ще разговаряме за научно-изследователската дейност, обучението на инженери и технически експерти. Ще разговаряме и за това, че секторът на извеждане от експлоатация на АЕЦ се разраства много бързо и това трябва да бъде съпътствано и с изготвянето на много високи стандарти за безопасност. Не съм съвсем сигурен, че ще можем да приключим до 2020 година. Но в момента трябва да окажем натиск, трябва да заявим. Европейският съюз ще предоставя съфинансиране най-много през следващите 7 години. Ако смятаме, че след... Ако от сега, извинете, заявим, че ще съфинансираме и след 2020 година, то няма да можем да окажем натиск върху засегнатите държави членки. Имам предвид най-вече Литва. Натиск за ускоряване на процеса. Госпожа Гресле, по тази точка ли? Äh, in den Antworten wird ein Meeting berichtet am 5. Dezember. Das war ja dann diese. Благодаря ви на 5 декември. Всъщност вчера проведохме заседание. Казваме винаги, че трябва да се спазват сроковете, че трябва да се работи това говорихме, но сега разбираме, че ще има заседание четвъртък и петък. Не знам точно какво имате предвид. Като че ли комисията е много толерантна с Литва? В този случай Националната агенция държи контрола. И ако има закъснения, те се дължат на начина на работа. Това, освен това, се отразява на разходите, които не са никак малки. Знаем каква цифра ни предоставиха изпълнителните е, компании и ако ние не успеем да се захванем с проблема както трябва, е, ситуацията е обезпокоителна. Имам още един въпрос. В последния момент се полагат всячески усилия, за да се постигне резултат. Имате ли друг въпрос, госпожо Херцог? Накратко, подкрепям казаното от госпожа Гресле, но искам да попитам още нещо. Струва ми се, че тук имаме един общ проблем. При извеждането от експлоатация на отделните централи няма техническо решение. Тези централи трябва да спрат експлоатацията си, защото няма техническо решение. Ние се водим от безопасността, но същевременно не знаем точно как да постъпим и дали това, което ще направим, няма да е грешка, нередност, дали няма да застраши безопасността. Отделните индивидуални решения са решения с голям риск. Същевременно това не са непременно нередности и затова ние трябва да ги разглеждаме по различен начин. Така направихме и при ИТЕР. Това, което се реши, не може да се обясни с бюджетния контрол. Е, hier ausgeführt haben, е, wir haben bedeutet, dass auch ein Einfrieren Наистина, ние казахме, че може да замразим плащанията, а дори и да сложим край на тези плащания, което ще бъде всъщност и финалното решение. Но така или иначе е най-важно да се види какъв е проблемът в неговата същина. Когато отидете на място, Виждате, че са изпълнени строителните изисквания, например, но това е направено с оглед на дългото функциониране на централата и никой няма интерес тя да бъде изведена от експлоатация. Същевременно ние в Комисията по бюджетен контрол – като че ли не знаем точно какво да се направи, дали да се използват бюджетни мерки или други. Но в крайна сметка комисията трябва да даде отговор на тези въпроси, защото вие в Европейската комисия поставяте изискванията, сметната палата ясно посочи, че са необходими спешни действия – и в случая с Литва, наистина се надяваме, че този блокаж, който се създава, в крайна сметка ще бъде отстранен. Но комисията, пак ще кажа, е тази, която трябва да поеме активна роля. Господин Етингер, ние сме работили в тясно сътрудничество на различни нива, включително и с комисията, за да продължим да упражняваме натиск, за да може този проблем да е в центъра на общественото внимание. Струва ми се обаче, че не е необходимо непременно да сочим с пръст правителството. Така или иначе в Литва се водят и много задколисни разговори, установяват се различен вид контакти. В самата генерална дирекция се обсъждаше дали да бъдат намалени плащанията, така или иначе разполагаме с бюджетни инструменти, които да могат да се използват и в идните дни ще се отчетем по тяхното използване. Но Вярвайте ми, наистина трябва да се сложи край на този проблем. Госпожо Греслер, нека се върна на въпроса за структурирането на националните агенции. През юли ни се каза, че е дошъл моментът, но като че ли сега се дава още един последен шанс – Да, казва председателя, това наистина е последният шанс. Господин Йотингер, да, знаем, че агенциите не са най-добрия начин на действие от структурна гледна точка. Ние бихме искали да работим с тях, макар че не желаем да бъдем техни партньори точно. Искаме да извършваме надзор, да предоставяме консултации, но не да бъдем част от структурата. Също времено работим с правителствата, за да видим как тези структури да се подобрят. И в крайна сметка самите правителства, чрез своите министерства, би трябвало да могат да гарантират наличието на едно сравнително малко звено, специална група за задачи, която да си свърши работата. Аз съм предпазлив оптимист. Струва ми се, че в края на първото три месечие ще видим именно един такъв нов механизъм и нова структура. Понякога при по-малките държави членки сме по-толерантни. Когато държавата е по-голяма, сме доста по-стрикни, очакваме, изискваме повече. Но ето, затова и може би в Литва отидохме и след крайния срок им даваме още един шанс. Председателят има ли още нещо по извеждането от експлоатация? Едва ли някой иска нещо да добави? Чухме доста въпроси, затова ще дам думата отново на представителя на Сметната палата. Благодаря ви, господин председател. Ние имаме специален доклад за извеждането от експлоатация. Комисарят Йотингер обясни, че комисията се е съобразила всички предложения на Сметната палата, което е чудесно, казва председателят, много ви благодаря. В такъв случай ще се обърна към докладчика. Имате ли заключителни бележки? Не, ще ви спестя своята мъдрост, тъй като няма много време. Много жалко, казва председателят. Но наистина Нека благодарим на господин Етингер за това, че говори пред нашата комисия по толкова важна тема. Европейският съюз има нужда от енергия и в буквален и в преносен смисъл, но нека ви пожелая и всичко най-хубаво, както и на Комисията по бюджетен контрол.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 wir müssen den Tagesordnungspunkt 7 äh, Special Report Уважаеми колеги, точка 7 ни остана. Специалният доклад номер 4-2012 за Кохезионния фонд и структурните фондове. Докладчикът обаче няма как да е сред нас. За... Запазваме сроковете така че крайният срок за внасяне на изменения ще трябва да се отложи. Всъщност ще имате много време за измененията. Нека тогава веднага преминем към осма точка. Обмен на мнения с директора на Агенцията за наркотиците, господин Джовани Кеслер. Добре дошли! Можете да се присъедините към нас, ако желаете, на подиума. Всъщност, господин Кеслер представлява ОЛАФ. Казах тази сутрин, че възоснова на междуинституционалното споразумение – се съгласи господин Кеслер да говори пред нас, но трябва да бъде много кратък, за съжаление, тъй като имаме много малко време. Добре дошъл, господин Кеслер. В Страсбург миналия път проведохме заседание при закрити врати на координаторите и тогава ни помолиха да направим открито заседание. Затова като председател на комисията аз направих необходимото и сега ви давам думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вашата комисия за дадената ми възможност. Аз реших, че Дългът ми налага да говоря пред вас. След разискванията, след изслушването в консултативната комисия, аз реших, че е въпрос на проява на уважение, както и отчетност от страна на генералния директор на ОЛАВ да се изправи пред Европейския парламент. Освен това, реших, че трябва да направя пояснение а именно да разсея до някъде тази мъгливост от последните няколко седмици, да сложа край на порочния кръг, ако щете, от всякакви недомлъвки, клюки и какво ли не още, които виждаме в медиите. Та, аз ще се опитам да се придържам само към фактите. Това ще улесни и мен и вас. Първо, по засегнатите въпроси от надзорния комитет от преди точно един месец. Най- Важният въпрос е този за достъпа до информация на надзорния комитет в ОЛАФ. Придържам се към фактите, както ви казах. Трябва да ви уведомя, че още от 1 февруари, когато направихме реорганизацията на Олаф и той започна да функционира при новата схема, новосъздадения надзорен комитет също започна своята работа след сформирането си през януари. До сега са получени 49 молби от този комитет за достъп до документацията. Всички те бяха уважени. С други думи, при всяко искане на достъп до каквото и да било разследващо досие на ОЛАВ. Нито една молба за достъп не е била отхвърлена. Следователно, може да се каже, че Олаф е работил напълно прозрачно. Имало е и проблеми при достъпа, като в миналото, а именно от 1 февруари до месец септември тази година, те са се дължали най-вече на самата реорганизация на ОЛАФ. Освен това, надзорният комитет е, беше в процедура на установяване на своите права и процедури. Ние нямахме предвидена процедура и именно затова понякога имаше закъснения, както и необходимост да се отправят повторно тези молби от страна на надзорния комитет, молби за достъп до досиетата. Но, пак ще кажа, нито едно от тях не беше скрито от тях. След месец септември вече не сме имали никакви проблеми, защото системата вече работи гладко и ще обясня защо. През септември се сключи писмено споразумение между нас и надзорния комитет, като предмет на споразумението е именно достъпът до данни. Аз и председателят Тимерманс Работихме заедно 4 месеца, за да се сключи това споразумение. В споразумението е предвидена и необходимата процедура, така че надзорният комитет да има достъп до данните, като се съобразява с регламента за защита на данните 45 от 2001 година след становището на Европейския орган за защита на данните имаме и процедурата за надзорния комитет, която трябва да се следва, за да се получи такъв достъп. И именно факта, че нямахме такова споразумение преди месец септември, обяснява някои от закъсненията при предоставянето на информацията на надзорния комитет. Но този проблем вече е решен. Не искам да навлизам в идеологическата дискусия. Не искам да се обсъжда въпроса дали те не трябва да имат пряк достъп или незабавен достъп. В крайна сметка институциите трябва да решат тези въпроси. Парламентът, ако желая, да смени регламентът. Това е вече политическата страна аз се придържам единствено към установените правила. Тъй като аз, може би в скоби трябва да кажа за жалост, отговарям за конфиденциалността и ако има проблеми, аз нося отговорността. Особено при поверителните разследвания на Олаф. Затова казвам, че трябва да се следва процедурата. Това е нашето задължение. Ние се водим и от регламента и от становището от 2007 година на Европейския надзорник за защита на данните. Та, ние следваме процедурата като през месец септември ще повторя с надзорния комитет, уточнихме всички нейни подробности и тази процедура работи. Няма проблеми, няма закъснения, няма оплаквания от страна на надзорния комитет. Искам да благодаря и на господин Тимерманс, че го спомена при изслушването. За жалост, обаче, пресата непрекъснато говори за това, че сме непрозрачни, че сме забулени в тайна. Това изобщо не е така. Ние следваме правилата. А дали тези правила ще се променят или не, това зависи от европейските институции. Но проблеми няма. И няма нито едно досие, което да не е било предоставено при поискване на надзорния комитет. Темата е много важна. Има и още една свързана тема достъпът на надзорния комитет до документацията по делото за комисаря Дали. Трябва да кажа, че бях малко очуден, ако очуден е точната дума – че ден-два след изслушването прочетох в пресата статии, в които се твърдеше, че надзорният комитет не е имал достъп до пълната документация по делото Дали. Казвам, че бях очуден, ако не и шокиран, защото репутацията на Олаф пострада. А имайте предвид, че е, в парламентът са провеждани институционалните срещи и мога да кажа, че надзорният комитет е получавал това, което е залегнало в споразумението. Така че първоначално му е била предоставена кратката версия на доклада, но след това те поискаха достъп до пълната документация и веднага още същия ден я получиха. Мисля, че това беше 17 или 18 като дата. Получиха достъп до цялата документация по делото – а между другото, трябва да ви кажа, че комисията даже не получи тази документация, защото няма право да я получи. Но ето, надзорният комитет получи цялата тази информация още преди краят на месец ноември. Съгласно това, което беше поискано – и в това няма нищо необичайно. Както казах, ние имаме споразумение, имаме процедура. Надзорният комитет не е отправил жалба и затова бях доста очуден да прочета, че те не са получили цялата информация, само сбития вариант. Пак казвам, придържам се единствено към фактите и се надявам да допринеса за разсейването на тези съмнения, дори и да е малко късно. Сега нека да премина към още един въпрос. Твърди се, че аз, като генерален директор на ОЛАФ, не се съобразявам с вътрешния правилник на надзорния комитет. Да ви кажа честно, аз не мога да разбера какво означава даже един такъв упрек. Аз напълно зачитам техния начин на работа, но така или иначе този правилник не налага на Олаф или на неговия главен директор каквито и да било задължения. Това е все едно да ме обвинявате, че ах, аз не зачитам нормите на Сметната палата в Германия, например. Ами, аз нямам нищо против тези норми, но те не се налагат на главния директор на ОЛА в този случай. Така че, моля ви, не дейте да ми възлагате несъществуващи задължения. Аз не мога да разбера как могат да ме опрекват, че нарушавам правилника на надзорния комитет. Пак ви казвам, той с нищо не обвързва главния директор на Олаф. На второ място, дори и да имаше задължения за Олаф, проистичащи от правилника на комитета, тези задължения нямаше да имат обвързващ характер. Мисля, че е ясно. Вътрешния правилник но един орган не могат да задължава друг орган. Олаф си има собствен вътрешен правилник и това е правилника, който е задължителен за него. Но както и да е, нека премина към последната тема. Не знам просто какво повече да кажа по този въпрос, освен да цитирам фактите, тъй като не искам да навлизам в идеологически дебати и да отговарям на въпроси като зачитате ли този, обичате ли онзи. Да, аз уважавам всички. Но Олаф пострада от това, което се случи. бяха направени заключения в тази комисия, в Европейския парламент, в вестниците. Едва ли не, че аз не зачитам нормите на другите, че ги нарушавам, че ги погазвам. Ама как може Олаф да прояви незачитане към друг орган. Мисля, че тези заключения не помогнаха много на Олаф като институция. Надявам се да съм дал достатъчно пояснения и факти. Аз се съобразявам с съществуващите правила. Дори и да искам, не мога да ги наруша. Но аз не искам да ги нарушавам, така или иначе. Освен това е невъзможно да наруша правила, които не ме обвързват, така или иначе. И последният въпрос за служителите. Всъщност това за мен не е кой знае колко голям проблем, Разбирам, че въпросът е важен за надзорния комитет, но не смятам, че е необходимо парламента да му обръща толкова голямо внимание и да отделя толкова време. Ако ми позволите само две минути още, за да се спре на този въпрос от е, фактологичната му страна. Секретарията в 13 годишната си история никога не е имал 8 служители. В началото имаха 4-5 служителя, след това станаха 6, дори 7 са били понякога за кратки периоди от време. Сега се твърди, че аз съм уволнил двама служители – и че съм го направил само за това върху мен да не се упражнява контрол. Това не е вярно. Не е било такова намерението. Първо, аз се съобразявам не само с вътрешния правилник на надзорния комитет, но и с факта, че аз съм убеден, че институционално този комитет има важна роля – Такъв комитет трябва да съществува, за да защитава независимостта на Олаф, за да наблюдава работата на Олаф и да държи Олаф отговорен. Така че ако някой ме обвинява, че се отървавам от служители само за да ги турмозя, или за да не се упражнява ефективен контрол, естествено, че трябва да протестирам и да отхвърля обвинението. Това просто не е вярно. Това, което направих е просто при реорганизацията на ОЛАФ да предприема съответните стъпки. Имахме различна работна схема, различен план и имахме две всъщност незаети бройки, незаети работни места, с които разполагаше надзорния комитет. Аз ги използвах, за да ги прехвърля към разследващите звена на Олаф. Това е. С други думи, ако нещо съм променил, то е възможността надзорният комитет да има 8 служители, но те никога не са имали 8 служители – това е истината. Да, теоретично можех да им дам повече бройки, но не мисля, че тук парламента трябва да посредничи. Съвсем скоро ще приключа изказването си, но нека обясня. Не само, че никого не съм съкръщавал или уволнявал, но и сега би ми било трудно да дам още две бройки на секретарията. Сигурно си спомняте и преди съм го казвал във вашата комисия. Сега за първи път в историята си, 13 годишната си история, Олаф съкръщава служители. Не само ние, почти всички служби на комисията и причините за това са печално известни на вашата комисия. Тази година 2%, с други думи 8 служители по-малко, 1% за едните 4 години, което сигурно ще стане 2%, всъщност значи още 8 години, което като го умножите по 5 години става 40 служители. И Добавете тези трима до сега, значи 43 са кратени, но така или иначе е около 40. и в зависимост от договареното по многогодишната финансова рамка, съкратените служители може да са и повече. А също времено вече има рекордни обеми разследваща информация и разследвания. Тази година 30% повече от миналата година. Следователно, нашата работа се увеличи с 30%. Ние сме съкратили 2% служители и сега да дам повече бройки на секретарията на надзорния комитет, това е странно. И сега да завърша с една добра новина. Разговарях с председателя на надзорния комитет преди няколко дни – стигнахме до съгласие и сигурно ще излезем с съвместна инициатива пред институциите, именно за да вземем отношение по сериозния проблем с съкръщаването на служители в ОЛАФ. Това се отразява на нашия капацитет за разследване. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм внесъл пояснения, така че Европейският парламент да разбере, че за Олаф е много важно надзорният комитет да си върши работата добре. Освен това, ние наистина полагаме сериозни усилия и разчитаме на вашето съдействие. Ja, sehr geehrter Generaldirektor Kessler, ähm, ich möchte... Уважаеми господин генерален директор Кеслер, позволете ми само една бележка от името на Комисията по бюджетен контрол – по молба на надзорния комитет се възползвахме от възможността да получим информация от вас. Европейската служба за борба с измамите е независима структура. Няма спор по това и никога не е имало. но подобни независими структури в една демократична система би трябвало да са обект на контрол и насрещен контрол. За тази цел бе създаден надзорният комитет към ОЛАФ. И за това за нас е тревожно, това, че членовете на надзорния комитет на не едно открито заседание са обявявали, че се ограничават възможностите им за работа. За това бихме искали да организираме заседание с ваше участие, господин Кеслер, както и с участието на представители на надзорния комитет. Целта ни бе да организираме това заседание днес, но това не бе възможно, тъй като надзорният комитет не е постоянна структура и членовете му днес не са тук. Но не мисля, че трябва да отлагаме организирането на този разговор. Трябва колкото се може по-бързо надзорният комитет също да може да изкаже позицията си. Трябва да можете да изкажете и вие госпожа Аяла Сендер. <clears throat> Eh, Благодаря ви, господин председател. Поисках думата още в началото на тази, този обмен на мнение, тъй като аз лично не получих отговор от господин Кеслер. Доколкото разбирам, неговите отговори се били изпратени на координаторите, но не и на останалите членове на нашата комисия. Господин Гесен, вие сте много красноречив е, и отлично разбирам отговорите, които дадохте сега, но аз не получих писмените отговори на господин Кеслер, така че се придържам само към казаното на господин Кеслер първо при изслушването ми при закрити врата и на второ място днешното му изказване. Не напред, господин Кеслер, бих искал да ви, бих искал да ви благодаря за интереса, който появихте към нашата комисия, с, чрез вашите отговори, вашите присъствие днес тук. Разбирам вашите притеснения. Ще ви осведомя само, че в даден момент възниква проблем, и че имахме оплаквания от страна на зонния комитет. Предполагам, че това никак не ви изненадва, не ви изненадва и факта, че ние много се вълнуваме и много се притесняваме от подобен вид изявления. Спомняте си в самото начало, имахме известни резерви, когато ни представихте вашата програма и организацията на вашата служба, когато за първ път ви изслушахме в нашата комисия след назначаването ви на поста генерален директор на ОЛАФ. Знаете също така, че автоматично вие сте контролиран от надзорния комитет. А за нас на надзорния комитет е една гаранция. Гаранция, че една толкова сложна структура като ОЛАВ, която все още не е изяснила всички аспекти на своето функциониране, действа по адекватен начин. За нас надзорния комитет е гаранция, че в ОЛАФ всичко функционира нормално и че няма никакво излизане от рамките на предписаното. Ето защо всеки сигнал, всяко притеснение, изказано от Националния комитет, за нас е повод за тревога. Казвате ни, че от февруари до септември, следствие на промяната в организацията на Олав не е имало никакви проблеми. Но всъщност от февруари до септември работата е продължила да се движи по нормален начин. Въпросът ми обаче е какви са пак проблемите, които обсъждаме? Имало ли закъснение, имало ли други трудности? Вие казвате, не е има проблеми между февруари и септември. Разбирам, че може би вие не сте наясно с цялата дейност на службата при вашето идване на поста, но все пак искам да знам, имало ли е закъснения, какви са били проблемите? Знаете, че а, вие всъщност а, взимате а, решения относно боя на слушателите. А що се отнася до така че в миналото знаем, че имаше 7 служители. Сега бихме искали да знаем колко точно са служителите и с а, какъв а, статут а, се ползват те, т.е. какъв е техният, а, тяхната степен в администрацията. Също така въпросът ми е какво е съотношението между служители в администрацията и разследващ персонал. Всички тези информации ни дават а, сведения за функционирането, независимостта и ефикасността на надзорния комитет. И накрая споменахте изтичането на информация в пресата. Господин Кеслер, спом... спомнете си случаят с комисаря Дали. Дали беше цялата тази а, афера беше свръх отразена в медиите. И всъщност вие самият бяхте първият, който се изказа открито в медиите. Ето защо не бива да се очудвате, че ние също използваме информация, идваща от пресата по време на нашите заседания. Вие самият, пак казвам, първи се обърнахте към медиите в началото на разследването на комисаря Дали. Вие говорите за оказване на натиск. Аз мисля, че тук сме свидетели на ефекта на снежната топка. Непрестанно се увеличава натиска от едната страна и от другата. Важно е да има прозрачност, но между прозрачност и свръх присъствие в медиите, все пак има разлика. Така че преди да ни обвинявате, че споменаваме медиите, замислете се как, за вашите изяви в пресата и за това, че вие присъствате изключително много в медиите и може би трябва да се замислите за в бъдеще и да ограничите малко медийните си изяви, защото според мен леко злоупотребявате с тази практика. относно решенията ви за служителите. Знаете, че с реформата преминахме от 4 на 5 служби в рамките на ОЛАФ, плюс органът за координация. Въпросът е дали действително имахме нужда от имате нужда от тази служба за координация, увеличаване на броя на службите и дали нямаше да е по-добре да запазите средствата за разследвания, а не да ги разпръсвате за толкова много административни дейности. Госпожа Грас има думата. Благодаря, господин генерален директор. Бих се радвала, ако днес тази среща можеха да участват представители на надзорния комитет. Дадохме ви възможност да изкажете своето становище. Трябва да дадем такава възможност и на надзорния комитет. Според мен, вие сте олицетворение на противоречивост. Казвате едно, а вършите друго. Питаме ви, има ли проблем или не? Вие казвате, няма проблем, но всъщност между февруари и септември имаше проблем. Надзорният комитет се състои от бивш член на Съда на Европейския съюз, високопоставен служител на полицейска структура, аудитор и други експерти. Те ни изложиха своите проблеми в писмена форма. Знам, че сте изложен на голям натиск и че трябва да реагирате, но моля, действайте съобразно функциите, които са ви възложени. Една от тези функции е да установите дух на конструктивно сътрудничество. Вече от известно време следя дейността ви, следя опитите на надзорния комитет да постигне споразумение с вас. Със съжаление, тези опити не се овенчаха с успех. Защо този конфликт се изостри по този начин? Искам отговор на този въпрос и ако може ясен отговор. Заявихте също така, че с присъствието си тук проявявате уважение към Европейския парламент, че искате да се отчетете пред нас. Запознах се с отговорите ви на въпросите, които ви поставихме за случая с господин Дали. Не мисля, че особено уважавате Европейския парламент, съдейки по вашите отговори, защото много по-подробни изявления направихте пред пресата в сравнение с отговорите си на нашите въпроси. Ако това е уважението ви към Европейския парламент, то според мен има проблем. Мисля, че трябва да поговорим по-подробно за отговорите ви на нашите въпроси. Вие не ни казвате нищо повече от необходимото, а на нас ни е необходима много по-подробна информация. Какво представлява ОЛАФ? ОЛАФ е административен орган, извършващ административно разследване. Административното разследване вече е приключило. От него има и дисциплинарни последици, а именно оставката на господин комисаря. Нямате никакви основания да не ни предоставите документацията по този случай и ще продължаваме да настояваме. Не мисля също, че това ще начина по който подходихте до момента ще доведе до разрешаване на проблемите с надзорния комитет. Никой не обича да го контролират, но трябва да решите този проблем. Вече от 8 години следя взаимодействието с надзорния комитет. Винаги е имало проблеми, тъй като надзорният комитет е сложна структура но никога през последните 8 години проблемите не са били толкова сериозни и не са се обострили така, както сега. Така вредите на себе си в качеството си на генерален директор, вредите на Олаф, вредите и на надзорния комитет. Ние искаме Олаф да изпълнява функциите си които сме му вменили. Защо сме създали тази структура? За да функционира ефективно. В противен случай нямаме нужда от нея. Искаме също Олаф да функционира ефективно, да постига добри резултати, включително и в лицето на генералния си директор. Но за целта и двете страни трябва да са активни, така че, моля ви, включете се и вие в процеса. Господин Гайер. Нямам въпроси към господин генералния директор. Искам да направя един коментар. Във връзка с начина на работа на нашата комисия. Много би ми се искало да правим разлика между две неща. И то ясна разлика. Първо, въпросът за отношенията между господин генералния директор и надзорния комитет. Това е въпрос, който спада към нашите административни отговорности и който ще изясним. Мисля, че е добре, че изслушваме господин Кеслер отделно от представителите на надзорния комитет. Не мисля, че ако и двете страни участват тук подобно на страни по дело, ще постигнем особено добри резултати. Някои може би харесват подобни мероприятия, аз не съм сред тях. Второ, решаването на административния спор между генералния директор и надзорния комитет няма нищо общо с разискванията ни по случая Дали. И не бива постоянно отново да започваме разисквания по въпроси, които вече са изяснени от повече от месец. Преди около месец, в продължение на часове, разговаряхме при закрити врата с генералния директор. Има два източника, от които можем да получим преписката по този случай компетентните органи в Малта и комисията. Колега ми казва, че това не е вярно. Добре, ще изясним въпрос. Инге, може да разполагаш ти с доклада. Аз го нямам. Запитахме комисията дали е възможно да ни бъде предоставен текста на доклада. Отговорът на комисията бе отрицателен. И защо сега изведнъж искаме от господин Кеслер да ни предоставя доклад? Второ, анкетна комисия ли сме? Не сме анкетна комисия. Ние отговаряме за контрол върху изпълнението на бюджета на Европейския съюз и за насърчаване на мерките за борба с измамите. Ако искате да се създаде анкетна комисия по случая Дали, нека го направим, след като се посъветваме с координаторите. Но тогава тази анкетна комисия ще трябва да се заеме с комисия със случая Дали. Нека не се правим на нещо, което не сме. Не сме анкетна комисия. Призовавам колегите да се съобразят с това. Призовавам и нашия председател да го вземе предвид. Оказахме се насред оживена наистина дискусия, казва председателят. Мисля, че тук в комисията ни избрахме правилния регламент. Мисля също, че внимателно обмисляхме стъпките си. На 15 октомври вие, господин Кеслер, информирахте комисията за окончателния доклад. На 16 октомври с мен по телефона се свърза комисар Шемета, който ме уведоми за оставката на господин Дали. На същия ден Комисията публикува съобщение за печата. На 17 октомври се състоя пресконференция на комисията, в която участвахте и вие, господин Кеслер. Свързах се с членове на нашата комисия, които бяха изслушали вашето изявление по време на пресконференцията. Изчетоха, че би следвало при положение, че правите изявления за печата, да направите изявление и пред нас в качеството ни на пряко избрани народни избраници. Поканихме ви да участвате в наше заседание при закрити врата. На него вие ясно заявихте, че сте представили на комисията окончателния си доклад. за оставката на господин Дали, била тя принудителна или не. Ние се свързахме с нашия председател и заявихме, че трябва да изискаме надлежно да ни се представи достъп до доклада. Заявихме също така, че председателят на комисията трябва да направи изявление пред парламента. Аз самият до момента съм се въздържал от коментари от свое име, но съм и член на политическа група тук в парламента. Какво е моето лично мнение? Мисля, че не е допустимо в дадена държава членка да подаде оставка даден министър и министър-председателят да не изясни на парламента на тази страна причините за оставката. Защо при положение, че това не е възможно в държава членка, да е възможно тук в парламента? Вчера Хелмут Шмидт, бивш канцлер на Федерална република Германия, в свое впечатляващо изявление заяви, че Европейският парламент трябва да извърши революция, да поеме демократичния контрол в Европа в свои ръце, да е двигателят на демократичния контрол. Нека вземем предвид това. Ние имаме всички правомощия да изискаме информация за същинските причини за тази оставка. Подобни въпроси си задават и гражданите. И ако не си ги зададем и ние, то мисля, че наистина има проблем. Ако на нас, пряко избраните народни представители, не ни се предоставя информация от страна на другите институции, например комисията и ОЛАФ. Ако тези институции не създават възможности за нашето адекватно информиране, то тогава не само имаме право да съобщим това на обществеността, а сме и задължени. Защо? Защото гражданите на Европейския съюз имат право да изискат от своите избраници да упражняват контрол върху комисията, а не е възможно да упражняваме контрол, ако нямаме информация. Има редица спекулации, аз не искам да вземам отношение по тях. Искам да получа информация бе проведена среща при закрити врата с господин Барозо. Ще наруша малко правилата и ще ви кажа какво казах на тази среща. Казах на господин Барозо следното. Най-доброто средство за борба срещу всички теории за конспирацията, които се разпространяват във връзка с този случай, е информиране и осигуряване на прозрачност от страна на комисията. Комисията има достатъчно правни служби, които могат да проведат надлежна процедура съгласно закона и същевременно да отчетат и функцията на Европейския парламент като пряко избран от гражданите орган. Но доколкото разбирам, Става дума и за публичното изявление на членовете на надзорния комитет от 6 ноември. Затова извикахме господин Кеслер днес тук. Искахме той да вземе отношение по това изявление. Но възниква и принципният въпрос, доколкото виждам, за участието на нашата комисия. До момента съм се въздържал от лични мнения, обсъждах въпроса с координаторите и се съобразявах с техните предложения. Дадохме възможност сега на господин Кеслер да изложи своята позиция на открито наше заседание и мисля, че сега е моментът да отговорите на въпросите на колегите. Благодаря ви. Накратко, първо по делото Дали, както знаете, трябва да се направи пояснение. Олаф е следвал всички норми съгласно техните изисквания. Не е имал никакво отклонение. И не искам никого да обвинявам, тук съм само за да внеса пояснение. Ние следваме всички правила, включително даже и някои от нормите за работа на надзорния комитет. Така че не искам да се правят заключения от когато и било извън тази зала, че ние сме крили информация от надзорния комитет по делото Дали. Това трябваше да се поясни. Повтарям, тъй като има въпрос от залата без микрофон, говоря за надзорния комитет. Ще ви припомня и резултатите от изслушването на надзорния комитет преди един месец, обаче, когато някои от членовете на Комисията по бюджетен контрол – заявиха, че ние сме укривали информация от надзорния комитет. Много се надявам сега да е станало ясно, че това не е било така. Жалко, че междувременно мина месец и половина. Самият аз не обичам да говоря пред пресата, да излизам с пресъобщения и за това използвам възможността тук пред институцията да поясня. Отново въпрос от заята без микрофон. Да, същото ви казах за делото Дали, но от февруари до септември наистина нямахме никакви проблеми да работим с надзорния комитет. Това го обясних вече, като отговарях и на въпроса на госпожа Греслер. Ще ви дам даже малко повече подробности. Олаф никога не е имал процедура или някакви други правила за работа, които да са улеснявали един такъв обмен на информация в миналото. Самият аз съм юрист. Не, е, че съм някакъв маняк на тема процедура, но за мен процедурата е важно нещо. Затова нещата протекоха последния начин. На 1 февруари се проведе реорганизацията на ОЛАФ, създаде се надзорния комитет, петима служители, които не се познаваха помежду си, които дойдоха от други места и имаха нужда от известно време за да е, свикнат със своите функции. Същевременно не беше предвидена никаква процедура. И тук отговарям и на госпожа Гресле, която попита за новите проблеми. Казва се, че и в миналото е имало проблеми с надзорния комитет, защо сега тези норми се опред... проблеми се определят като нови. Нека обясня. Наистина, имало е проблеми и преди, и сега може би, но аз се опитвам да ви дам обяснение. Олаф започна да получава нови искания от надзорния комитет, каквито не е имало в миналото. Никога преди от нас не са искали незабавен достъп до информация. Много ви моля да не прекъсвате, казва председателя, защото няма как да преведа това, което се казва в залата без микрофон. Отново оратора от нас никога не са искали незабавен достъп до информация до сега. И именно за това аз реших, че ние трябва да се срещнем с надзорния комитет и да решим как ще работим заедно. Успяхме да направим това през месец септември. Много съм благодарен на господин Тимерманс защото стигнахме наистина до начин на работа. И от тогава насам няма никакъв проблем и те и ние се придържаме към споразумението, а то очертава трите стъпки, наложени от Европейския надзорник за защита на данните през 2007 година. Когато те имат нужда от информация, се обръщат към нас и ние им осигуряваме достъп. Това беше процедурата въведена през месец септември. Иначе без процедура трудно се работи, а и нашата правна роля не е лесна. Ние носим отговорност и аз вярвам в отговорността. Надзорът е много важен. Той е важен и за обществеността. Той е един от инструментите на отчетността. Аз се водя от обвързващи правила, както и изискванията на Европейския надзорник за защита на данните. И мога да кажа, че надзорният комитет е получил цялата информация, която е поискал – в съответствие с поразумението помежду ни, а то отговаря напълно на регламента за защита на данните и на становището на Европейския надзорник за защита на данните от 2007 година. За жалост нямахме такава процедура преди месец септември, сега я имаме, всичко работи както трябва и това е най-важното. Отново се обръщам към госпожа Гресле и госпожа Аяла, която мисля, че сама знае отговора. Това е вътрешен въпрос, бих им казал аз, който трябва да се зададе на комисията. А комисията, както знаме, предоставила всички наши отговори и на вас. Ще повторя. Ние носим своята отговорност, ние сме отчетни, но ние следваме въведените правила. И те ни връзват ръцете до някъде. Има случаи, в които няма как да предоставя отговор, когато той засяга същината на разследването. А, имаше и още един въпрос, дали съм бил подложен на натиск. И тъй като искам да разсея тази мъгла, нека кажа, никой не ме е подлагал на какъвто и да било натиск, ни, никой не ми е давал инструкции какво да правя. Никой. И никога не съм казвал пред пресата, че съм бил подложен на натиск. Отново въпроси без микрофон от залата. Ораторът не, не съм казвала на пресконференция, че съм бил подложен на натиск. Може да съм казал нещо такова в Страсбург, но съм имал предвид единствено напрежението и натиска след приключването на разследването и след подаването на оставката на комисаря, защото тогава трябваше да изпратя доклад на малтийските органи и това трябваше да се направи спешно. Но става дума само за неотложност, за напрежение, не за някакъв натиск. Просто трябваше да се е, предаде много бързо доклада. Благодаря ви, колеги. Много ви благодаря. Уведомяват ме, че няма да има осигурен превод от тук нататък. Ще трябва да приключим заседанието, но още двама колеги искат думата. Госпожа Андреас, господин Гайс. Продължаваме на английски язик още 5 минути. Само по една минута ще им дам думата, иначе закривам заседанието. You, for... Благодаря ви, господин председател. Аз още отпреди поисках думата. Да, извинявам се, казва председателя. Моя е грешката. Ораторката винаги така се случва с мен. Исках да поясня процедурата пред господин Кеслер, когато надзорният комитет дойде при нас, ги попитах конкретно. Какъв е този правилник? Някакъв нов правилник ли сте написали или го е имало в миналото? Кой е съгласувал този правилник? Отговорът, който получих от господина, чието име не си спомням, беше, че правилникът го е имало и преди че той е бил съгласуван с парламента. И сега аз съм напълно объркана. Не знам какво е било съгласувано с тях края на месец септември в такъв случай, защото надзорният комитет каза, винаги ги е имало тези норми и те бяха одобрени преди от парламента. На второ място, ние наистина не сме анкетна комисия, не сме проучвателна комисия. Но като че ли каквито и въпроси да поставим, няма да получим отговор. Струва ми се, че Европейският парламент, а и Комисията по бюджетен контрол просто не позволява на хората да се изказват. Thank you.